Ladies and gentlemen. Дами и господа, времето напредва. Добре дошли отново. Моля, заемете местата си. We open now the second day of our plenary session. Втория ден на пленарното ни заседание започва днес и много се радвам, че мога да дам думата на Милена Ангелова, заместник председател и е, председател на КАФ. Е, тя ще говори за разчетите за бюджета за 2020 година, които бюрото прие на вторник, е, във вторник. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми колеги. Искам да подчертая, че както подчерта и председателя, бившата група за бюджета вече по новите процедурни правила се нарича Комисия за финансови и бюджетни въпроси и се разширява с един, политич... с един член на политическа група, т.е. трима нови членове имаме. И съгласно новите правила, следва да можем да работим още по-ефективно, за да използваме възможно най-добре ресурсите, с които разполагаме. Ще ви представя накратко разчетите за 2020 година, които бяха одобрени от бюрото във вторник. Те трябва да бъдат съобщени на Европейската комисия на 27 март. Началната точка е следната. Европейския социален и економически комитет прави последователни усилия, за да се адаптира към очакванията на всички заинтересовани страни в Европейския съюз, които след кризата настояват да се прилага процеду... подход на бюджетни ограничения и на разумно разпределение на разходите от Миналата година имаме намаление с 1,25%, но с 7,3% се увеличава бюджета за тази година. От 713 на 668 спадна броя на служителите, което означава общо, а, че, че са постигнати договорените 5% намаление на служителите е, от 2015 година. И освен това 36 поста бяха прехвърлени към Европейския парламент съгласно споразумението за сътрудничество. Това означава, че ем, има ем, ограничения и затруднения за нашата работа, но благодарение на добрата организация и на секретарията успяваме да си вършим работата всяка година. Получаваме писмо от Европейската комисия, така нареченото писмо Отингер, защото се подписва от комисаря Отингер и в това писмо се предвиждат възможности за разчет за бюджета за следващата година. През предходните години комисията настоя за номинативно замразяване на всички разходи, не свързани с заплатите. Годишната индексация на заплатите през юли 2019 3,1%, е през юли 2020 2,5%, инфлацията е 1,6%. Всички тези а, цифри са взети предвид при нашите разчети. Колегите от подгрупата, подготвяща бюджета за 2020 година, и докладчика господин Мендоса, на, който съм много, на който съм много благодарна, както и колегите Клевери и Вашко, работиха отлично с бюджетното звено, за да се разпределят възможно най-разумно е, разходите при е, съответните ограничения върху нашия бюджет. Мога да ви уверя, че е, всички потребности са взети предвид и с 4,22% се увеличава бюджета на комитета. Това са 5 милиона и 800 хиляди за 2020 година. Се очаква да са 144 милиона. Това е, е под 4,3% прак за увеличение е, на бюджета на всички европейски институции. Това са разчетите накратко. Надявам се, че те ще бъдат одобрени без допълнителни съкрещения. Разбира се, това почти никога не се случва, но мога да ви уверя, че е, предложенията ни са достатъчно разумни и целта е да можем да си вършим политическата работа. Благодаря. Thank you so much. Благодаря. За съжаление, не можем да контролираме инфраструктурата в парламента, но мога да кажа, че трудно се взима микрофона тук, защото доста трябва да се протягам, за да стигна до копчето за микрофона. Та или иначе, благодаря ти, Милена, за информацията, която ни представи. Няма да има дебат по темата, това е просто информация. Преминаваме към СОК 576, подкрепящи образователни системи за избягване на несъответствията между търсените и предлаганите умения. Докладчик е Милена Ангелов. Заповядайте. Ще се опитам да ви държа будни тази сутрин. Няма да е чак толкова лесно. Искам да ви представя накратко становището по собствена инициатива за това какви промени са необходими за да може да се адаптира нашата образователна система за бъдещето и за новите економически модели. Радвам се, че колегите от проучвателната група оказаха подкрепа. Ние правим равносметка на всички дебати, които сме водили по време на последните три председателства, тъй като това становище започна в края на българското председателство, продължи през австрийското председателство и сега ще бъде финализирано при румънското председателство. Бъдещето на цифровизацията е в центъра на вниманието на триото председателства, затова сме го отразили в становището. Надяваме се, че това ще бъде един добър документ, който може да се използва, за да можем да придобием нужните по-добри умения. Има несъответствие на уменията. Това винаги ще бъде факт. Не можем да се освободим от това и трябва да имаме предвид този факт. Но нивото на несъответствие в момента е твърде обезпокоително. Те създават пречки за економическия растеж, за създаването на работни места, не допускат гражданите да разгърнат пълния си творчески потенциал, както и бизнеса да се възползва от потенциала на иноваторството. За това са необходими спешни мерки. Тези несъответствия в уменията имат отрицателно въздействие върху цялото общество, гражданите не са удовлетворени от професионалното си положение. Освен това, има тенденция към спад в заплащането и това пречи на използването на потенциала на хората, което води и по-ниска производителност. Решетите показват 0,8 евро на работен час се губят в Европейския съюз поради недостатъчни умения. Всичко това забавя економическото развитие, също създава проблеми с наемането и задържането на работна сила. Затова се предлагат редица съществени мерки, които могат да се предприемат от държавите членки и да бъдат разпространени от Европейската комисия. Първо в сферата на формалното обучение. Има мит, е, че колкото по-формално е обучението, толкова добра е кариерата, но това вече не въжи. Сега моделът се променя и изисква основно образование, което трябва да следва линията на обучение при целия живот, за да могат хората непрекъснато да подобряват а, е, а, своята квалификация. Интернет а, отнема нуждата от а, запомненето на големи обеми информация от студентите и за това Удебното съдържание е насочено към други по-меки умения, като ам, обработка на информацията и други. Що се отнася до уменията, които са необходими, освен тези меки умения, а, става дума за така нареченото интим умения в сферата на науките, технологиите, инженерството и математиката. Много важно е да се направи избор на тези а, предмети. Ние трябва да следваме примера на успешните в това отношение държави като Германия а, и Австрия. Това да имаш завършено висше образование вече не е достатъчно. Необходимо е да има екипи, които да разполагат с нужната информация, да могат да използват в пълна степен на своя талант. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви. Мари Зволска има думата. Благодаря, искам да поздравя Милена за отличното и становище. Тя насочва вниманието върху един голям проблем на нашето съвремие, а именно несъответствието между предлаганите и търсените на пазара на труда умения. Трябва да се подготвят образователните ни системи за справяне с този проблем. Освен това, считам, че трябва непрекъснато да реагираме на промените. Непрекъснато има развитие, появяват се нови неща, ситуацията винаги се променя и ние трябва да сме в състояние да прилагаме нови практики. Становището е много добро. Жалко е, че не можем да имаме а, пълноценен дебат, а, защото считам, че е добре а, такива становища да се представят в пленарна а, зала и да бъдат обсъждани с участието на всички. Ние също обръщаме внимание както на формалното, така и на неформалното обучение в становището, което ние направихме преди няколко години с друг колега. Ние сме внесли техническо изменение. Радваме се, че можем да обсъдим това становище и надявам се да можем да го обсъдим, защото е от интерес на всички. Татьяна to thank Milena. Uh, I had the pleasure to be the uh, chair of this uh, study group, and uh, I'm happy that she managed to. Благодаря много. А, много балансирано проведе координаторската си работа. А, Милена, имаше колеги, които нямаше да могат да изразят позицията си тъй като имаше стачки в Брюксел и те не можаха да дойдат на второто работно заседание. Но а, вие успяхте да изготвите едно много добро становище и да обхванете а, един а, доста, доста затруднителен период в Европейския съюз. Трансформира се економиката, има промени в образованието на всички нива от началното образование до висшето образование. Говорихме за уменията, които също а, са важни и те всъщност може би са от а, основно значение за разрешаване на проблемите за справяне с предизвикателствата на променящите се технологии, променящите се бизнес модели, променящите се модели на заетост, на пазара на труда. Благодаря за становището и се надявам, че то ще бъде взето прави. Благодаря, Павел Тренти, на две минути. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за това, че очерта много добре какви са предизвикателствата пред нас. Мисля, че това показва доста добре нуждата от акцента върху по-гъвкаво образование и признаването на придобитите по различен начин умения. Вие подчертахте също и така наречените меки умения, трансверсалните умения. Точка 3.3 подчертава, че ако имате диплома за завършено висше образование, едва ли не, не трябва да преустановяват трябва да престановите обучението си, защото пътят може да бъдете дълъг. Понякога хората по време на професионалната си кариера сменят до 10 работни места. В изменението, което внасяме, се опитаме да изясним някои елементи. Знаете, че миналата година имахме срок, в рамките на които държавите членки трябваше да представят инструментите за признаване на компетентностите и уменията, които са придобити извън учебната система. Но ситуацията в държавните, държавите членки е много разнообразна, що се отнася до спазването на срока. Затова ние внесохме техническо изменение. Надяваме се то да бъде одобрено. Това ще обогати становището. Милена, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги, за любезните думи. Благодаря, че предлагате изменения, така че е, да можем да подобрим становището. Приемам изменението, тъй като то подчертава ролята на организациите на младите и аз, надявайки се, че все още принадлежа към тази група, няма как да не приема това изменение. Мисля, че няма нужда да обсъждаме изменението повече. Е, благодаря. Приемате изменението. Има ли някой, който е против това изменение? Не виждам такива, така че незабавно преминаваме към гласуването на СОД 576 подкрепа за образователните системи. Моля, гласувайте. The vote is closed. 134. Благодаря. 132 са гласували, двама са се въздържали, 130 са гласували за. Становището се приема. Поздравления. Преминаваме към дебата за Европейската гражданска инициатива стоп на екстремизма. Приветствам Себастин Раймер и Мишел Лаупш от Организационния комитет на тази успешна европейска гражданска инициатива. Ще направя няколко водни бележки. Както знаете, дами и господа, през април, т.е. след няколко дена, ще бъде прият новия регламент за работата на Европейския економически и социален комитет, който дава важен принос при законодателната дейност. Той ще бъде прият от двамата са законодатели и ще даде възможност да участваме и при обсъждането на европейските граждански инициативи. Това е добра новина за Европейския съюз, за нашия комитет и надявам се за гражданите. И се радвам, че ще можем да въведем тези промени преди европейските избори. Така гражданите ще имат повече възможности е, да бъдат чути по време на е, процеса на вземане на решение в Европейския съюз. Ние сме изключително горди от това. Както знаете, Европейския економически и социален комитет още от преди приемането на Лисабонския договор се бори за въвеждане на възможности за пряко участие от страна на гражданите и изигра важна роля при разработването на инструмента на гражданската инициатива миналия март, през март 2018 година. Нашия докладчик, е, госпожа Кинга Ю, подчерта ангажимента на Економически и социален комитет за участие в процеса на Европейската гражданска инициатива. Е, всеки е, месец се среща работната група за обмяна на мнения за да се види какво може да се подобри в системата. На 2 е, април ще се проведе 8-та такава среща. Можете да участвате. Тя ще бъде открита от заместник-председателя на комисията господин Тимерманс и ще се представят новите правила за европейските граждански инициативи подкрепяме провеждането на европейски граждански инициативи и даваме възможност на техните организатори е, да участват в дебат с нашите членове. Затова сме поканали Себастиан Раймер и Михаил Лауш, които ще ни представят петата постигнала успех гражданска инициатива, която се нарича Да спрем екстремизма. 1 милион и 600 хиляди подписа бяха събрани в подкрепа на тази гражданска инициатива. Цифрата все още е неформална, тъй като продължава процеса на проверка на подписите в държавите членки, но тъй или иначе има много подписи. на Заглавието на инициативата ясно заявява каква е нейната цел. И смятам, че е важно да разговаряме за опасностите от увеличаването на екстремизма. Мисля, че е важно днес за пореден път да заявим, че сме първата институция, която дава думата на представители на успешната гражданска инициатива след това тази инициатива ще се представи пред Европейската комисия, но преди това трябва държавите членки да проверят всички подписи. Ще дам думата на инициаторите, за да представят основните елементи на инициативата и след това ще проведем дебат с членовете. Започнете видеото, моля.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 We need a million supporters. We need you. Support us and sign the initiative today. Dear Mr. President, uh... Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския економически и социален комитет, Позволете ми първо да ви благодаря за поканата и за възможността да представим гражданската инициатива днес. При е, уваните си думи председателя ни похвали за постигнатия успех. Е, Той казва успех, може би трябваше да донесем и шампанско, но всъщност все още се проверяват подписите. Е, Събрахме над 1 милион и 600 хиляди подписа но те трябва да бъдат е, проверени и потвърдени. Затова е, е, все още трябва да действаме предпазливо, очаквайки правния резултат. Доктор Себастиан Раймер е автора на инициативата. Той ще представи кратко предложение за директива, накратко предложението за директива, което е изготвил, но преди това искам да е, говоря за постигнатото е, до тук. Е, инициативата да спрем екстремизма е инициатива на европейските граждани, която има за цел да се преодолее инерцията в Европейския съюз спрямо екстремистски структури от ляво, от дясно или от религиозен характер. Искаме да съберем заедно европейската политика, европейските институции и гражданите на Европейския съюз, за да могат те заедно да обсъдят как бихме могли да се противопоставим на тези екстремистски структури тук в Европа. Нямам, няма да говоря за събитията в Нова Зеландия или за това, което се случи тази седмица в Утрехт. Всички много добре знаете за какво става дума. Това е основната цел, цел на инициативата да се борим срещу а, крайно десния и крайно, крайно левия екстремизъм, религиозно мотивирания екстремизъм, речта на омразата, по интернет и а, извън интернет. И всичко това е а, на, направено чрез нашето предложение за директива. Омразата започва да разрушава устоите на обществата ни. Върховенството на закона започва да играе все по-малка роля в политическите и граждански дебати. Европейската харта за основните права трябва да получи допълнителна подкрепа от обществата на европейските държави членки. Заплахите се увеличават, терористичните атаки са изложени тук от 11 септември 2001 година до 2017 година са представени тук атаките. Виждате, че и исламистските атаки са на първо място, след това е крайно десен екстремизъм и след това са останалите типове екстремизъм. Смятаме, че Европа трябва да даде пример. Е, и е, този тип мерки могат да дадат своето отражение не само в Европейския съюз, но и извън Европейския съюз. Искаме да се противопоставим на чуждото финансиране за екстремистски структури. Себастиан ще говори за това в повече подробности по-късно. Не е допустимо чуждестранни движения да подкрепят финансово е, движение тук в Европа. Само от ислямски групи от мусулманското братство от 2017 година са пристигнали 120 милиона евро към европейски банкови сметки – и повечето от тях са насочени за финансиране на екстремистски дейности и за фундамент... развитие на фундаменталистски идеи. Искаме да заявим твърдо, че добре финансираните екстремисти са много по-опасни от бедните екстремисти. Затова трябва да се сложи край на този тип финансови транзакции. Чуждестранното финансиране трябва да бъде е, направено прозрачно и настояваме да има санкции в случай на незаконни банкови преводи. Дефиницията на понятието екстремизъм подлежи на доуточняване – ние подхождаме последния начин. За екстремист се счита всеки, който за, е, който се бори за унищожаване на основните права, заложени в харта на основните права. Това е екстремист. И настояваме да има нулева толерантност към екстремистите. Това е е една от основните точки на нашата инициатива, която Себастиан ще опише по-късно. Искаме и нашите деца и внуци да могат да се радват на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да отговори на големите въпроси, на които не могат да отговорят държавите членки, на, на които не могат да реагират. Екстремизъм, е, тероризъм, реч на омразата, това не са проблеми, които могат да се разрешат на чисто национално равнище. Е, те могат да бъдат е, разрешени единствено на наднационално, на много национално равнище или на ниво Европейския съюз. И европейските институции трябва да бъдат в основата на подобни действия. Тези 1 милион и 600 хиляди подписа, които подписа, е, събрахме, показват, че европейските граждани искат европейските институции да се задействат. И точно на това настояваме. Преди да навлезе подробности, нека да кажа няколко думи за Себастиан Раймер. Той е юрист и е авторът на нашата гражданска инициатива за борба срещу екстремизма. Заповядай, Себастиан. Thank you very much. Благодаря ви за тази възможност и за честа да говоря пред вас. Аз съм специалист по законодателството. Започнах кариерата си в Федералното канцлерство на Австрия. Защо го казвам? Когато започнах като млад човек, веднага след като завърших юридическото си образование, имаше традиция новопостъпилите в канцлерството да участват в обиколка на Федералното канцлерство. Имаше там представители. Беше ни представена съдбата на 48-те души, които са загинали. Аз реших, че е добре да се работи с държавните институции, които отговарят за основните права. Това е Федералното канцлерство в Австрия. За да знаем Какви са тези права? Ние се борим, обсъждаме тези въпроси в Европа. Пролята е много кръв, за да се стигне до текста на днешната харта за основните права. Положени са много усилия. Ако четете вестниците, ще установите, че се намираме в критично положение. От една страна а, има крайен екстремизъм, ние само преди няколко дни видяхме ужасяващите кадри от Крайстчърч. Използват се инструментите за пропагандата, за да се насажда екстремистка, фашистска идеология. Екстремизма и фашизма са две страни на една и съща монета. Затова нашата инициатива ги обхваща. Ние не искаме да мълчим, а да дадем отговор, така както са ни учили нас, европейците. Историята ни учи, че отговорът е само в либерализма, основните права и върховенството на закона. Затова аз изготвих текст на директива, Никога не съм бил политически активен в живота си, но тези атентати, тези нападения срещу обществото ме потикнаха към тази дейност. Не е толкова лесна, нито пък доста рискована дейност, тъй като 80% от лицата, които се срещам през последната година и половина, са под полицейска закрила. Ние не се срещаме с екстремисти, а се срещаме с хора, които са се опълчили срещу екстремистите, например либералните мусулмани. Те са нашите големи партньори в битката ни срещу десния екстремизъм. Ето защо аз е, изготвих е, проект за директива, за да дадем един конкретен отговор, да предложим едно конкретно решение. Първото, което е необходимо според мен, е да дадем ясна дефиниция на екстремизма. Гражданите, властите не могат да действат, освен ако не са наясно какво представлява екстремизма. Ние сега говорим за десният или левият екстремизъм, прилагайки статистически подход, но този подход не е полезен, ако има уклон надясно, например, на цялото общество. Това не се отразява в статистиката. Така че това, което ние променяме, е да се дефинира екстремизма на базата на неговата същност. Това, което е важно и това, от което се боят, е, от което се боят всички екстремисти, е прозрачността. Ние въвеждаме разпоредби, прилагайки е, принципа е, за справедлив процес, за върховенство на закона, на другите важни основополагащи принципи да се изготвя а, списък на опасни лица, така наречения watchlist, а, за да може да се избягват те от а, училищата, болниците и прочие. Става дума, разбира се, за осъдени екстремисти. Това има и положителна и негативна мотивация. Този watchlist а, е по-скоро отрицателен елемент. Ако не искате обаче да сте в него, трябва да действате съобразно. Има хора, които работят за човешките основните права. Това са фирми, образователни и други институции, властите, всички, които предлагат стоки и услуги. Ако работят за основните права, те трябва да получат нещо като сертификат – като признание. Знаем това, например, е, както и етикетирането на биопродуктите. Вие вълнувате ли се там, където учат децата ви и че това училище а, има сертификат, а, е, който доказва, че там няма нищо опасно? Това е положителна мотивация един от примерите. Какво обаче представлява по дефиниция според нас екстремизма? Обикновено започва с езика на омразата. Това е нещо изключително опасно, тъй като достига до много хора, благодарение на социалните медии, позволява да се води както положителна, така и негативна кампания, ние, разбира се, също и използваме социалните медии, но те могат да се използват и за лоши цели. Социалните медии са много силни. Ние имаме едно абстрактно определение за екстремизма, нарушаване на основните права. Включили сме 27 конкретни случаи, свързани с прилагането на директивата. Така ще се улесни нейното прилагане. Освен езика на омразата, да се има предвид също и воденето на кампания в образователната система. Не зная колко работни места има в момента, колко ще имаме след 5 или 10 години. Представете си, че нарасне безработицата. Това ще се отрази зле на политическата стабилност. Доста често има случаи на дискриминация на жените на пазара на труда. Има също и случаи на екстремизъм, които подпомагат други екстремисти чрез информация, чрез съдействие, чрез финансиране. На последно място, но не е по значение, за нас най-добрата положителна мотивация е сертифицирането. От една страна имаме този списък на наблюдаваните лица, така наречения watch Има също и предвиден налагането на финансови глоби. Знаете историята за Apple Pride. Как може да а, се стигне до екстремизъм как се затвърждават убежденията на един екстремист. Най-лесният начин е да го поставите в затвор с други екстремисти. Аз съм, както казах, специалист в сферата на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Миналата година беше прият общия регламент за защита на данните. Моят въпрос е защо да защитаваме само едно право в Хартата за основните права. Последният член на Хартата, според мен, е един от най-важните. Там се казва, че не трябва да се унищожава едно основно право с аргументи за друго основно право. Всички тези основни права са равнопоставени и трябва да бъдат гарантирани по еднакъв начин според правото. Така че не бива да се допуска унищожаване на други основни права, налагайки нови основни права. Това трябва да води до налагането на солидни глоби. Има доста правни инструменти, които сега се съчетават по нов начин. За мен ще е удоволствие да ви представя по-подробно по някаква форма а, този проект. Благодаря ви много за вниманието. Thank you both. Благодаря и на двамата за презентациите, които направихте. Сега пристъпваме към общи разисквания. Първо давам думата на председателя на Оливер Рапке, председател на работна група 2. Оливер, благодаря, господин председател. Господин Райме, господин Лаупш, от името на групата на работниците искам да ви приветствам с добре дошъл в е, Европейския економически и социален комитет. Последните терористични атаки в Европа и последното в е, Нова Зеландия ни карат да се замислим как е, да се борим срещу екстремиста, екстремизма, омразата, насилието. Екстремизма поляризира обществата ни и той не е нещо, което е свързано само с една определена религия. Той разделява нашите общности, няма а, граници, засяга всяко общество. И считам, че всички ние сме съгласни, че трябва да продължим да се борим срещу омразата, дискриминацията а, и насилието, крайният екстремизъм, защото те застрашават демокрацията ни. Това е световен проблем и Европа не е иммунизирана срещу всички това. Нашата група е, е съгласна с ЮНЕСКО, че не е достатъчно да се противодейства на екстремизма, а че трябва да се предотвратява. Това започва още от училищната скамейка, когато младите европейци се научават а, да бъдат устойчиви на екстремни изказвания в социалните мрежи. Ние разбираме социалните и економически проблеми, които водят до социално изключване. Ние трябва да създадем възможности за младите хора, за тяхното демократично участие. Те трябва да имат надежда за бъдещето, включително перспективи за добри работни места, които да им осигуряват а, а, добър живот и, и по-добро бъдеще. Гражданското общество също има да играе важна роля. В края на миналата година този комитет прие становище за предотвратяване на разпространение на терористично съдържание онлайн и ние призовахме за ясни правни определения за понятия като терористична информация а, и застъпничество за тероризъм, за да може да се преследват по-добре извършилите подобни престъпления. Държавите членки трябва да отстояват върховенството на закона, да имат нулева толерантност към кибернасилието и езика на омразата онлайн, който е сериозен проблем, има сериозни последици върху ежедневието на хората. Социалните медии и други а, платформи се използват за разпространяване на враждебни идеи във всички точки на света. Ние трябва да продължим да подчертаваме колко важно е да се защити свободата на изразяване и за достъп до информация на всички граждани, тъй като мерките срещу екстремизма не трябва да водят до цензура или самоцензуриране. Заплахата от тероризъм не трябва да подкопава ценностите ни за свобода, демокрация, правосъдие, върховенство на закона. Нашата група в ЕИСКА по основните права и върховенството на закона може да допринесе голяма степен за всичко това. Благодаря ви за участието в това разискване. Надявам се, че вашата инициатива ще допринесе за размисъл по тези въпроси, защото само чрез диалог и съвместна работа можем да намерим решения за противодействие на тези проблеми. Благодаря ви. Благодаря, Оливер. Сега давам думата Джилиан Лоан от Ирландия за три минути. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Искам да добавя следното към дискусията тази сутрин. Трябва да подхождаме изключително реалистично към причините на нарастващия екстремизъм и популизъм в Европа. Имаше много тежка економическа криза, на практика катастрофална. И какво решение беше взето? Ами да се преизгради същата система, но да се финансира чрез бюджетни ограничения. И това означаваше, че много обикновени работещи хора в Европейския съюз платиха непропорционално висока цена за една система, която се срина и вече не беше способна да им предоставя своите услуги. Економическото възстановяване върви постепенно и бавно. Лека по лека се увеличава е, брутния вътрешен продукт, увеличава се и е, вземането на средства във вид на кредити но реалността на гражданите е съвсем различна. Бедността, бездомничеството, загубата на биологично разнообразие, деградацията на почвите, економическите и екологични проблеми. Всичко това се натрупва и създава е, е, доста различна представа за действителността е, сред гражданите, различна от това, което се твърди на европейско равнище. Лобистите, финансовия сектор доведоха до тези проблеми и това създаде отлична почва за покълване на популистски екстремистски идеи. Много често се случва така, че съвсем легитимни безпокойства биват а, а, поглъщани от екстремистските движения, именно защото на друго място не могат да бъдат изразени. Затова а, е крайно необходимо правителствата и институциите на Европейския съюз да на, действат във всички области, в които могат да променят нещата към по-добре. По-конкретно говоря за е, социалните въпроси и е, за екологичните въпроси, правата на хората и правата на природата. И ако не прибегнем към мерки за устойчиво развитие, просто няма как да се справим с е, всички причини за възникване на екстремизъм. Благодаря, Джилие. Гонзал Барсалие от Португалия. Три минути. Благодаря, ще се изкажа на португалски. E Благодаря много. Благодаря за това, че е, организирахте тази инициатива. За мен тя е много добра инициатива, тъй като е положителна и има положително послание. И мисля, че именно положителните послания а, е, са най-добрият начин да се справим с екстремизма. Тъй като много от нещата, които се случват в Европа днес, са неприятни. И трябва да спрем да правим едни и същи грешки трябва да гледаме към бъдещето и мисля, че вашата инициатива е насочена именно на там, към бъдещето. Няма рецепта а, за спиране на екстремизма, но мисля, а, че може да се помогне на гражданите да са по-ангажирани в живота на своята общност, да помогнат за по-добро интегриране на обществото за по-добре интегриране на всички в обществото и за отхвърляне на екстремистските идеи. Ние живеем на континент с най-висок стандарт на живот в целия свят. И основният актив, с който разполагаме, са хората. В, тази, в този комитет аз представлявам предприемачите – а, ние също имаме своите отговорности при разпределението на богатствата. А, десете най-големи фирми в света не са европейски. Нито една от тях. И се твърди, че Европа е загубила своята конкурентна способност в известен, в известен степен. Но също времено качеството на живот тук е високо и имаме растеж. Да, е, загубили сме отчасти економическата си конкурентна способност, но въпреки всичко продължаваме да се радваме на най-добрия социален модел в света. А, имаме образование за всички. А, основната ни цел е мира. А, проявяваме уважение към върховенството на закона, към семействата, към сигурността. И в Европа свободата е неотчуждимо право. Така че трябва да се радваме на това, което имаме тук. И трябва да уважаваме избора на всички, а не да налагаме избор на другите. Всеки прави своя избор за това на кого се моли, какво яде, каква кола кара. Елиминирането на екстремизма означава да се зачитат правата и на мнозинствата, и на мълзинствата, да се зачита свободата на всички. И за това приветствам вашата инициатива и положителното ви послание. Защото искаме Европа да продължи да съществува и да запази социалния си модел. Обригадо. Now... Благодаря. Чинзия Дарио, Италия. Три минути. Grazie eh, a Sebastian e Michael per la, per Благодаря, Себастиан. Благодаря, Микаел, благодаря, че сте носители на тази инициатива. Е, благодаря и е, за правният е, подход спрямо екстремизма. Разбира се, всичко не приключва с тази инициатива. Имаме нужда от такава инициатива срещу екстремизма, защото е, той подрива европейския проект. Имаме нужда от ясно послание, за борба срещу екстремизма, особено сега в разгара на европейските избори. Виждаме, че популизмът процъфтява. и всеки се опитва да клони в зависимост от политическият опортюмизъм в Италия виждаме, че е, екстремизмът се е, експлуатира е, има популисти, които искат да станат е, европейски депутати. Е, ние не трябва само да се борим срещу екстремизма, но и срещу ксенофобията, срещу национализма, срещу фашизма, който непрестанно се разпространява в Европа. Това се вижда не само на равнище държави членки, но на равнище също така и правителства. Не можем да не се борим срещу тези движения. Разбира се, всеки има правото на свобода, но не можем да правим отстъпки по отношение на човешките права. Следователно, ние трябва да се противопоставим на всякаква реч, на всякакъв език, който потъпква многообразието на е, европейските демокрации трябва да се обърнем към другия, а не да му обръщаме гръб. Само така ние можем да градим една Европа, на съжителство, една Европа на солидарност – трябва да включим в тази битка гражданското общество, социалните партньори. Имаме нужда от движение, защитаващо демокрацията, но движение, което започва отдолу, от самия гражданин. Е, трябва също така да е, поставим ударение върху диалога, върху е, размяната на размисли. Днес дори е и Международния ден за борба срещу расизма. Трябва да подчертая. Благодаря, господин председател. Калди дел дебатито e дела вита quotidiana dei cittadini. Представяме е, едно предложение, което е, е в основата на гражданския дебат. Вчера в Милано е, имаше е, атентат. 50 е, деца щяха да изгорят живи в автобус, в училищния автобус. И чухме какво каза шофьорът. Той наистина осъди случващото се в страната. Такива екстремистки действия съществуват не само в Италия, но и другаде. Достатъчно е да погледнем новините, за да се уверим в това. В Италия господин Салвини, министъра на вътрешните работи, е всъщност този, който прави точно такива декларации. Декларации, които водят до контрареакции и тези контрареакции пък водят до екстремизъм понякога има и символичен е, екстремизъм, екстремизъм осквернени са е, грубове, било то в Рим, било то в е, Франция. Осквернени са паметници на културата, особено които символизират депортирането на евреите по времето на Втората световна война. Достатъчно е да погледнем каквото се случва и на изток, в Унгария, в Полша и така нататък подриването на основните права, на свободата на словото. Комисията, разбира се, е готова да се противопостави на всички тези изказвания. Какво обаче може да направи и комисията, когато всъщност европейски правителства под, подриват европейската демокрация. Следователно, виждаме, че Европа действа на две скорости. И виждаме също така, че Европа е, е безпомощна, когато, е, когато е изправена пред екстремизма. е Стефан. Сега давам думата на Стефан Буфто от Франция за 3 минути изказване. Благодаря, господин председател. Въпросът с екстремизма е важен въпрос, но също така и деликатен. Нашите общества са обект на насилие. Във вестник Монт пише, че миналата година 3000 души са станали жертва на ислямистски атентати в света. Следователно, забелязваме, че сме изправени пред движения, които смятат, че насилието е, легитимен, е легитимно средство за израз на собствените си е, идеи. Е, това е вярно за е, исламистския тероризъм, за така наречените Black Bloc, които опустошиха Париж миналият уикенд. Чуваме по телевизията по отношение на случилото се миналата седмица в Париж, че се вижда как гори сграда, гори жена с детето си и чуваме хора, които приветстват това. Не е нормално. Оказва се всъщност, че омразата се легитимизира от тези, които са извършители на омразата. Тоест, това е начин на действие. Аз а, с, бях а, заместник кмет на Версай и а, Мухамед Мера беше този, който а, уби а, внуците на един равин. А, така че те, просто забелязва се а, една липса на хуманност у човека. Също така, ние не а, трябва да съдим мненията. Разбира се, има някои мнения, които са доста екстремни. Вярно е, че ние трябва свободно да се изразяваме. По време на Френската революция, знаете, имаше много е, насилие. 17 000 е, бяха изпратени на гилотината, много от които е, жени. И тогава се издаваха граждански сертификати. Ако нямаш граждански сертификат, директно си изпратен на гилотината. Във Франция в момента имаме така нареченият файл S. И там записваме всички опасни е, е, екстремисти. Всички администрации, полицията, правосъдието вписват имената на тези опасни личности в този файл S. Но не можеш да вкараш в затвора човек само защото той е фашист, анархист и така нататък. Така че на практика трудно е да се бориш срещу екстремизма. Аз се радвам на вашата инициатива, но не смятам, че тя действително ще реши проблема. Благодаря, Стефан. Сега давам думата на, господа е, на госпожа е, Женевиев Савини от Франция. Добър ден! Ще говоря на френски. Аз съм член е, на трета група. Искам да се изкажа в рамките на този дебат, защото, честно да ви кажа, не разбирам смисъла на вашата инициатива. И да ви кажа честно, отидох на вашия сайт – и някои от линковете, които трябваше да ме препратят към важни страници, просто не работиха. И честно да ви кажа, това не ми позволи да разбера по-ясно вашата инициатива. И слушах дебата и ми стана малко по-така ясно, но виждам, че в вашата инициатива има заплаха за европейските ценности, тези ценности, които бяха напомнени вчера и днес. Тоест, човешкото достоинство, демокрацията, свободата, социалната справедливост, равенството, разделението на властите, върховенството на закона. Аз смятам, че има заплаха за свободата на словото. Вярно е, че функционирането на ЕСЕ се основава на договорите на ЕСЕ. Разбира се, устоите на ЕСЕ са критикувани от много граждани, защото гражданите искат да се сложи край на стягането на коланите. Гражданите виждат, че в държавите членки няма равенство, равенство на доходите, използването на пестицидите и така нататък. Екстремизмът, казахте вие, аз смятам, че това е много сложна тема. Трябва да се водят много повече дебати, за да може да се изясни този термин. Става ли дума тук за движения, за правителства, за ксенофобски е, е, насилствени движения? Ако става дума тук да се спрат абсолютно всякакви социални движения, защото може да има насилие, не, не съм съгласна. Според мен, това, което е важно днес, е да се борим срещу социалното неравенство и бедността. Само така може да решим проблемите. Благодаря, Женавиев, казва председателя. So, as a conclu... Като заключение от е, този дебат, бих желал да благодаря на всички ви за важните ви изказвания по тази тема. Искам да благодаря и на организатора на инициативата, тъй като вие пристъпвате от думи към дела. Ние знаем, че ако се борим срещу екстремизма, има опасност да създадем и друг екстремизъм, но сигурно вашата инициатива си дава сметка за това. За това трябва да се насочи вниманието върху важните неща. Радвам се, че тази инициатива търси отговор на друго нападение срещу конституционните ни ценности и ценностите, върху които почива нашия съюз. Не само хартата на основните права, но също и член 2 от договора, където се подчертават основните ценности, върху които почива съюза ни. Благодаря ви. Мисля, че вие също чухте и някои критични бележки, които също трябва да се имат предвид. Е, имам предвид е, казаното от Стефани Женвиев накрая. Затова не трябва да се допуска да прикаляваме и с намерението ни да направим добро. Но съм убеден, че вие не се стремите към това. Радвам се също, че всичко това показва, че когато гражданите поемат инициативата, това допринася за доизграждането на Европа. Затова пожелавам на всички ви да бъдат проверени събраните подписи. Обеден съм, че повечето от тях ще бъдат потвърдени. когато внесете официално подписката в комисията. Ще има изслушване в парламента, така че вие сигурно ще допринесете за това. Искам всичко да подчертая, че ние работим и за организирането на специален дебат през май, както каза и Стефан, по въпросите за антисемитизма. Това е само седмица преди европейските избори, тъй като антисемитизма е сериозна проява на екстремизма в Европа и ние искаме да отправим силно послание. Благодаря ви много отново. Сега преминаваме към вторият дебат. Лена. Je voudrais inviter le и сега искам да поканя тук господин Патрик Бернаскони и заместник председателката на Економическия, социален и екологически съвет на Франция да дойдат да се присъединят към нас.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 Господин председател Бернаскони, госпожо заместник председател, уважаеми Патрик, уважаема Карол, приветствам ви с добре дошли на пленарното заседание на ЕИСК. За нас е огромно удоволствие да ви приветстваме с добре дошли тук в Брюксел. Това е и повода за нас да изразим благодарности за горещия пример, е, прием а, е, преди няколко месеца, когато гостувах в рамките на вашия економически, социален и екологичен съвет. Също така искам да а, е, ви благодаря а, за дългогодишната, солидна, а, устойчива връзка между нашите два съвети. Както казва Сант Екзюпери, камъкът е камък но ако а, камъкът се постави върху друг камък, градим храмове. Затова нека заедно да построим европейският храм, този европейски проект. Разбира се, огромните а, успехи се дължат на нашите сътрудничества – Искаме да благодарим на генералните секретари и на всички е, други участници, които е, е, участваха за изграждането на това сътрудничество. Ние знаем, че можем да разчитаме на вас, защото вече сме работили заедно по много досиета – особено по отношение на бялата книга на Европейската комисия за бъдещето на Европа. Знаете, Жорж Дасис беше направил голям план за консултации по този въпрос на европейско равнище. Така че консултацията през 2017 година, знаете, доведе до много интересни резултати. Резултати, които са отразени във вашата резолюция, но и в нашата резолюция по отношение на Бялата книга на комисията господин председател, господин Патрик. За този проект ще говорим на 9 май в Сибил тогава държавните и правителствени ръководители трябва да направят политически отговор по отношение на този дебат. И това ще бъде последното послание преди европейските избори. Е, това ще е, очертае и пътя на бъдещите решения, които трябва да бъдат взети в Европейския съвет през юни 2019 година, като това ще бъдат основата и за новата Европейска комисия ние сме прие, е, приели един голям принос Европа за е, е, гражданите, Европа за устойчиво развитие. Текстът, озаглавен по този начин, беше прият вчера. Ние подкрепяме европейския проект – ние подкрепяме ценностите и резултатите на този проект. ЕИСК смята, че на европейско равнище ние трябва да разполагаме с глобална стратегия, която да изпълнява дневния ред до 2030 година. Като този дневен ред трябва да е устойчив, трябва да съдържа уравновесена стратегия, включваща залозите, свързани с конкурентноспособността, защитата на околната среда и социалната справедливост. Ние искаме да поемем по пътя на цифровизацията. Европейските предприятия трябва да останат двигателя за а, творчеството в рамките на европейската економика. Следователно, ние трябва да присъединим тези а, предприятия към работата за бъдеща Европа. Трябва да включим в тази работа и младежите. Става дума гражданската инициатива от 21 февруари беше друга а, наша инициатива. Искам да благодаря на госпожа Карол Ковер за това, че е, участва в е, е, това събитие. Това събитие обедини над 400 участници, както и над 140 журналисти. Това събитие отправи ясно послание – Европейското гражданско общество подкрепя европейския проект. Проект, основаващ се върху устойчиво развитие, младеж, младежи, демокрация, свобода, включване, солидарност, конкурентоспособност. Чрез това събитие бихме искали да мобилизираме гражданството общество на всички равнища преди европейските избори. Тези избори са много важни. Тези избори изискват от нас да сме бдителни и да се ангажираме. Трябва да обединим усилията си за по-силно сътрудничество трябва да задълбочим европейските дебати, както и европейските проекти. ЕИСК се присъединява към другите европейски институции за конкретен и амбициозен план, като подчертава добрите страни на Европа, но и слабостите, които трябва да се променят. Трябва да се приборим срещу евроскептицизма, срещу популизма и екстремизма. Всички те използват всякаква възможност, за да опетнят имиджа на Европа. Всички те нямат друг начин на израз, освен да опустошават и рушат. Според тях, трябва да изгоним иммигрантите, за да можем да живеем по-добре. Но в крайна сметка всички тези хора нямат никаква, а, никакво решение за а, бъдещите проблеми. Тяхната цел всъщност е да засилят страха, за да завземат властта. Знаете много добре, че а, това доведе до а, двете а, войни а, на миналия век. Демокрацията има нужда от нашата подкрепа, за да защитим мира, мира, който градихме през последните 60 години. Ето защо ние трябва да се обединим и това ще бъде възраждането на Европа, така бих го нарекал. Така че аз ще подкрепя писмото на Макрон към европейските граждани. В това писмо Макрон също говори за възраждането на Европа. И нека да приключа с думи на Жан-Жак Русо. Никога един толкова красив и голям проект не е обединявал толкова хора, колкото проектът за мир. Благодаря, че си с нас, скъпи Патрик, и ти давам думата. Thank Уважаеми господин председател, скъпи Люка, уважаеми членове на ЕИСК, уважаеми дами и господа, преди е, да се изкажа. искам а, да ви подчертая, че изключително се радвам за това, че ме поканихте. Не съм говорил пред вас а, от две години насам и наистина а, се радвам, че а, мога да чуя вашето мнение, като дам и своето. И а, моята реч идва в много ключов момент за ЕИСК и за Европа. И виждам, че една от целите в началото на моя мандат е почти постигнат, т.е. да укрепим е, отношенията между ЕСК и е, Ефренския съвет. Разбира се, е, нашите две институции са водени от еднакви ценности и еднаква решителност. Като те се захранват от привилегированата връзка която имам от няколко години с вашите председатели. Е, същото въжеше и за Жорж Дасис. Е, същото въжи и за вас, господин председател, е, скъпи Люка, така че за мен ще бъде удоволствие на 10 април да ви посрещна в Париж по отношение на дебата за Европа, подобен дебат на днешния. И това ще стане е, само на няколко седмици от е, европейските избори. Като дебатът в Франция е, ще доведе до много интересни размисли. Ще направим констатации, но ще начертаем и бъдещи решения. Да, действително трябва да защитаваме непрестанно е, голямата европейска идея, макар и тя да не е перфектна. Знаем, че европейския проект е единственият оригинален проект на 20 век и той няма альтернатива. Виждаме, че големите, великите сили се вглъбяват в себе си. Само за тях Европа е конкура... конкурент, който трябва да отслабим и който трябва да премахнем. И именно за това аз действително се радвам, че има такава европейска гражданска инициатива, като инициативата Стоп на екстремизма. Като казвам това, а, отчитам, че бъдещето на Европа е застрашено отвътре, както отвън, заради Брексит, заради е, популистите, заради интересите на, е, само на някои. Виждаме, че покрай всичко това хората забравят за добрите за доброто в е, европейския проект. Следователно, в навечерието на европейските избори трябва да проведем този размисъл трябват нови цели на европейския проект. Трябва някои дефекти да бъдат заличени. Трябва да засилим сътрудничеството и връзките между европейските граждани, за да покажем, че Европа не е инструмент в ръцете на лобистите, а че Европа действително служи на интересите на гражданите. И вие, Люка, заявихте, когато дойдохте в Париж през ноември, че Европа трябва да изгради инструменти, които да са насърчаващи, инструменти, които да са хуманни, които да намерят решение на екологичната криза и да защитят най-бедните, да засилят економиката, но економика, която да е социална. Вие казахте, че само при това положение ние ще можем да възродим Европа. Но във вашият списък трябва да добавим едно нещо друго. Ясно е, че Европа не може да върви напред без европейските граждани, без европейските граждански общества. Време е нашите асамблеи да бъдат зачитани за това, което са. Защото времената се промениха. Европейските граждани искат от нас да бъдат чути. Те искат техният глас да бъде чут. Така че ние като техни посредници също трябва да се вслушаме в това, което казват. Ние не можем да бъдем пасивни наблюдатели на а, политическия живот и да, из, да а, издаваме а, необвързващи мнения, становища. Ние всъщност сме посредници, които сме на терена. Ние сме тези, които трябва да търсим консенсус чрез диалог. Ние трябва да търсим възможности за реформи. Тоест, нашият принос, нашите становища и препоръки са ключови инструменти за социален мир. Знаете, че от 4 месеца насам социални събития разтърсват Франция. Така че те за мен са резултат от политически диалог, от търсенето на политически консенсус. Та всички тези социални напрежения, както и е, екстремистите, е, било то отляво или от дясно, са тези, които наливат масло в огня. И аз се смятам, че политиците са тези, които трябваше да работят, за да не се стига до там. Жълтите е, жилетки не са, разбира се, единствените, които страдат е, от тези е, екстремисти. Знаете, че през 2011 година в Испания съществуваха също, е, също такива е, протести. Да не говорим, че такива имаше и в Гърция. Така че екстремистите, популистите са тези, които си служат с социалните мрежи, е, за да създават този тип социални напрежения. Трябва, следователно, ние като политици също да отговорим а, на този а, проблем. Въпросът сега, който стои пред Франция, е как да се справим с положението. Трябва да се намери равновесие между демокрацията и участието на гражданите в политическия живот. Именно върху това ние поставяме ударението. Следователно, от тук насетне Франция ще направи така, че гражданите да участват в политическия живот. Гражданите трябва да намерят път към е, Е, е, френският парламент. Аз действително искам точно това е, да бъде включено в е, новата конституционна реформа, която предприема Емануел Макрон. В рамките на нашия економически, социален и екологичен съвет ние имаме какво да предоставим. Ние не сме тук, за да разделяме и противопоставяме. Нашата цел е да търсим консенсус и то възможно най-широк консенсус за всички. А консенсус означава да приемеш и нещо, което може да не ти изглежда приемливо. И Едуар Филип, когато гостува в нашия е, съвет е, миналата седмица, зададе точно този е, въпрос. Но отговори на въпроса, че не е сигурен. Но няма как да решиш проблем в една демокрация без компромиси. Аз лично се противопоставям на това. Така че, вие знаете, Можем да постигнем нещо само ако има равновесие. В момента, знаете, тези конституционни промени са внесени в френския парламент, като тези реформи отразяват и становища на Економическия, социален и екологичен съвет на Франция. В рамките на нашия съвет ние нарекохме това камарата на бъдещето. Какви са реформите, които се предвиждат? Първо, да се подобрят връзките между нашия съвет, парламента и правителството, за да може нашият съвет да бъде прият като консултант който да може всъщност да дава различни проекти, които са от социален, економически и екологичен характер. Тоест, целта е Европейски економически и социален комитет на Франция да може да стане активен в рамките на, този, на тази реформа, за да може да се предотвратяват и кризи. Втора точка Економическия, социален и екологичен съвет да е дом за всички граждани – Тоест, целта е да получаваме ние е, петиции, не само писмено, но и онлайн. Като следователно, нашата цел след това е тези оплаквания да бъдат предадени към правителството и към парламента. Това са всъщност двете основни реформи, които ще бъдат предприяти от тук нататък. Ние се надяваме, че по този начин ще подобрим политическия живот. Надяваме се, че е, този тип реформи ще могат да вдъхновят е, други държави е, членки. Като вашият е, е, също така е, съвет също може да се вдъхнови от този тип реформи. отношение на Бразилия, знаете, че в през месец януари, техният еквивалент, наш еквивалент, беше изключен. И това никак не ми харесва, защото това означава, че ние подриваме въобще демократичният живот и участието на гражданите, на предприятията. Всички те трябва да участват в политическия живот, трябва да изкажат мнението си по всички въпроси, които ги интересуват. Особено тук поставям ударението върху теми като екологичните, социалните, економическите. И нека да приключим с малко ентусиазъм ентусиазъм, който се гради върху е, върху именно това, което вие наричате възродена Европа. Благодаря, скъпи председателю. Благодаря, че представихте тази важна конституционна реформа. Надявам се, че тя ще бъде успешно завършена. Сега започваме разискването, давайки думайки на Михай Иваско от Румъния за две минути. Благодаря, господин председател, Аз ще говоря на румънски язик. Господин Бермаскони, като председател по становище, което беше прието вчера относно бъдещето на Европа, предимство за гражданите и спазване на европейските ценности. Е, една от идеите, която беше е, прията, е много важна. Ние сме изправени пред е, изборите за Европейски парламент през май. Срещата в Сибио има също доста несигурност, свързана с Брексит. За економическия и социален комитет върховенството на закона, правосъдието, равенството, разделението на властите и други са ценности, върху които почива Европейския съюз, които не подлежат на предоговаряне. Това ще бъде и насоката за срещата в Себико. Ние се нуждаем от стабилен економически и социален растеж в държавите членки. Постигнахме доста напредък. Европейския съюз е, е един от най-стабилните и богати региони в света но продължават значителните разлики между държавите членки, що се отнася до социалното сближаване. Единственото решение е сближаване на по-високо ниво на условията на живот и на работа на базата на устойчив растеж. Комитетът настоява за по-тясно взаимодействие с гражданите, защото често гражданите остават с впечатлението, че Постиженията, които се дължат на европейското ниво, са всъщност постижения на техните правителства. Трябва да се стигне до всеки европейски гражданин, за да разбере а, той какво прави Европа за него. Коми... Економическият и а, социален комитет, а, а, социалните партньори, НПО трябва да се взаимодействат. Юго казва, че бъдещето а, има много имена. в което казва също, че той означава смелост. Нека да бъдем смели. Благодаря ви, че цитирахте и Юго. Сега Яцек Кравчик има думата от Полша, председател на група 1, групата на работодателите. Добро утро на всичко. Добро утро, господин председател. Ето тук седя. Ние имахме удоволствието да се срещнем неодавна в Париж. Добре дошъл в ЕИСК. Радвам се, че вие имате сходно професионално развитие като нашето, така че знаете много добре за какво става въпроса. Искам да бъда съвсем ясен и кратък. Вчера групата прие декларация за отворен, единен и силен Европейски съюз. Искам да споделя някои от елементите на тази декларация. Ние считаме, че е необходимо да работим за по-силен, за по-единен Европейски съюз, защото само един единен съюз може да ни защити в глобализираната несигурност пред нас. Това е единствения начин да се гарантира сигурността и благополучието на европейските граждани. Считаме, че една обединена Европа е по-силна. Тя е силна в своето многообразие, защото само работейки съвместно можем да създадем нужната ефикасност е, и да имаме силно влияние навън. Разбира се, Европейския съюз, е, въпреки че се критикува, е привлекателен. Аз се гордея с е, това, което сме и че имаме нашия на европейски начин на живот. Това означава и да работим за да се развива бизнеса. Трябва да се създават приходи, които да допренасят за благополучието на обществото, за образованието, за здравеопазването, за социалното осигуряване. Това са трите елемента на бизнес средата. Трябва да се подготвим за бъдещето, ако искаме да насърчим иновацията и подобряване на уменията това ще изисква усилията на всички държави членки. Трябва да има открит пазар, интеграция, завършването на единния пазар, укрепването на економическия паричен съюз и международна търговия, базирана на правилата, са от изключителна важност. Трябва да се създадат добри условия за малките и средни предприятия, за предприемачите. Освен това, вярваме в отворената економика, в отвореното общество. Те трябва да вървят заедно основните ценности, споделени от Съюза, не могат да, да бъдат компрометирани. Има наченки на някои авторитарни движения тук-там, което не трябва да се допуска. Считам, че отворените економики и общества са нещо полезно за всички европейски граждани. Работодателите, предприемачите, бизнесмените също са граждани. И сега ние можем да мобилизираме ресурси, преди европейските избори а, ние трябва да действаме. И това е не само привилегия, но и отговорността. Пьер Жан Колон има думата. От Франция. За 3 минути. Уважаеми Патрик, преди няколко минути вие казахте, че е време нашите асамблеи да бъдат, да бъдат считани за такива каквито са, защото времената се менят. Ние не можем да бъдем пасивни наблюдатели на политическия живот, които само стоят за да издават необвързващи становища. Аз смятам, че дойде време нашите институции да бъдат сериозно зачитани, независимо от това дали става дума за институции на национално или европейско равнище. И ако трябва ние да бъдем институциите на бъдещето или камарите на бъдещето, не трябва да забравяме миналото, не трябва да забравяме онова, което всъщност е силата, богатството на предложенията на ЕИСК силата и богатството на економическия, социален и екологичен съвет на Франция. Председателят Бернаскони е, заяви, че трябва гражданите да участват е, все повече в политическия живот и че трябва е, нашите съвети да играят важна роля тук. И това ме води до един дебат, за който говорихме. Каква публична консултация трябва да бъде проведена? Под каква форма и как ние може да участваме? нещата са се променили. Ние сме представители на гражданското общество, но представителността не е същата, както е била в миналото. И днес ние виждаме, че цифровите канали всъщност наделяват над всички обичайни за нас канали на комуникация. Така че ние трябва да зачетем цифровизацията и а, не трябва да изключим обичайния канал за комуникация, само защото цифровия съществува. Аз предлагам, госп... господа председатели, да поставим ударението върху задълбочаване на връзки между нашите съвети. Нека да има по-чести връзки между нас, като това да не става само в рамките на 21 държави членки, ако държавите не искат да го направим с тези, които искат, за да има една истинска представителност на, гражданско, общ... на гражданското общество. Защото ако ние не изиграем тази роля, ще ни е, изритат. Ние и нашите а, италиански а, колеги знаят какво се случи с Италианския съвет. Следователно, ние трябва да а, предвиждаме и да сме дълновидни. Благодаря, господин Бернарскони, за това, че а, вие ни а, приветствате с добре дошли във Франция. Знайте, че винаги може да разчитате на нас и винаги ще присъстваме на вашия дебат. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Джейн Морис от Обединеното кралство. Благодаря. One minute. Или по-конкретно от Северна Ирландия. Една минута. Thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател. Имам само една минута, така че ще говоря направо. Аз съм от Северна Ирландия, която е в центъра на бурята около Брексит. Европейския съюз се опитва да доведе до мир в моята част на света и може да доведе до мир и в други части по света. Но за тази цел трябва да се мобилизираме. И най-важното е да вдъхновим младите, да задействаме въображението им, да им дадем поводи да се надяват – да гледат напред в бъдещето, да се погрижим за работещите, за децата, за възрастните, да работим заедно, за да се преодолеят разделенията, които има опасност да подкопаят и разрушат всичко, за което сме живели. И целта е да работим на принципа на белия гълъб. Европа да е лидер в света и да е двигател за постигане на мир, за да се ангажираме в европейския проект. Благодаря, Джейн, госпожа Мануел Ботастуц от Франция, от е, работодателите. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да ви приветствам с добре дошли. Е, да, е, Европейският парламент всъщност ни заема своята зала, не е като при вас но е, все пак ние участваме е, в законодателството и бюджета. Искам да ви благодаря за динамиката, за новаторството, за модернизацията, за цифровизацията, както и за насърчаването на участието на жените в рамките на Френския съвет. Е, наистина браво! вашията принос за модернизацията на инструментите за демокрацията, позволяваща на гражданите да участват. Благодаря ви, защото нашите цели са е, едни и същи. Искаме да се сближим с гражданите, искаме е, да чуем какво те искат да кажат, за да променим политиките за бъдеще. Ние правим е, всичко това в Франция. Следователно сме натрупали и опит и може да споделим този опит по отношение на новите форми за участие на гражданите. Например, можем да създадем граждански панели. Вие сте направили това във Франция и виждаме, че резултатите полуките от тази инициатива са изключително положителни. Следователно, можем да се възползваме от тази, този пример. Петициите, те също са важни. Трябва да ги използваме. Водят до добър резултат във Франция. Трябва да има нови формати за участие по-включващи е, формати. Е, формати, които да са достъпни до всички граждани. И знаете, това е важно за ЕИСК. Трябват ни е, и състезателни формати. Не става дума тук да каниш само граждани, които мислят по еднакъв начин. Напротив, трябва да има хора с различни виждания, за да може да се създаде наистина динамика на дебат. Така че аз смятам, че има какво тук да допринесем особено в перспектива на европейските граждани. И не трябва да спираме след 26 май. Тази задача ще бъде задача за дълги години напред. И както казва Сант Екзюпери, трябва да, да изживеем братска демокрация. И аз смятам, че както Европейският ЕИСК, така и Европейският и Френският съвет могат да бъдат вектори на братство, като въведат нови формати за участие, нови формати за асоциации, така че всъщност тези формати да включват всички граждани. Знаете, че ни чакат сложни залози, борба срещу климатичните изменения, преход към кръгова економика, разпределяне на богатствата, каква търговска политика и така нататък. По всички тези залози ние работим заедно, така че може да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря, Емануел. И ще продължим на френски с госпожа Демелен от Белгия. Три минути. Благодаря, господин председател. Господин Бернаскони, благодаря, че се отзовахте на поканата на ЕИСК. Това е думът на гражданското общество в Европа. Знаете много добре, нашите институции играят ключова роля за събиране на данни, анализи, на тези данни, които позволяват на социалните партньори всъщност да сключват договори. За съжаление, голяма част от правителствата в момента и това се прави в рамките на препоръките на Европейската комисия в рамките на Европейския съвет. Знаете, много често в този тип препоръки не се взема предвид това, което ние казваме. Обаче това води до незачитане на някои критерии, като възнаграждението, устойчивия преход и така нататък. Всичко това влияе върху вътрешното търсене и върху економическия просперитет, като се оставя на страна економическото сближаване. Не трябва да се очудваме, че в даден момент популистите правят пробив и че има протести като жълтите жилетки. Не говоря тук за тези, които вандалстват, а за тези, които действително протестират. Така че няма как да, да не се очудваме, защото в крайна сметка нашата роля се подрива и се подрива социалното измерение. Така че липсата на действие от наша страна води до социален хаос. Какво може да направим? Да, демокрацията на участие на гражданите може да играе ключова роля върху важни точки. Но не можем да очакваме, че точно този тип панели ще доведат до по-добри колективни трудови договори и до въвеждането на по-добра социална система. Аз смятам, че пряката демокрация, която вие защитавате, е много важна, но тя има и свои ограничения. Трябва по-голяма прозрачност, по-добра комуникация между ЕИСАК и гражданите. Да, ние трябва да правим различни оценки на водените до момента политики. Ние трябва и да коригираме тези политики, защото понякога водените политики не водят до необходимите резултати. Знаете много добре, че понякога нашите становища не са отразени от правителствата. И а, трябва също така да можем да въведем а, тази демокрация на участието, за да може а, всъщност да действаме като коректив, защото само така може да действаме за един, едно, един по-добър социален напредък. Благодаря. Мерси, Шеран. Благодаря. Давам думата на Кристоф Балон. Група 3, Полша. Три минути. Президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми председателя Бернаскони, благодаря ви много за срещата, която организирахте в Париж миналата година за посрещането на полската делегация и е, за посещението тази година в Полша на заместник-председателя на вашата организация. Това имаше за цел да подобри диалога между социалните партньори в Полша и да, изгради, да помогне за изграждане на добри институции за това. Моят въпрос към вас е за движението на жълтите жилетки. Обсъждате ли тази тема в съвета по економически, социални и екологични въпроси? Е, има ли в съвета представители на това движение? Как го разглеждате като част е, от, на, е, като принадлежаща към организираното гражданско общество и като, или като проявление на популистски идеи. Много е важен този въпрос, е, защото това, което се случва във Франция, е от огромно значение за целия Европейски съюз. Благодаря. Бренда Кинг от Великобритания, 3 минути работодатели. Благодаря, господин председател. Това беше много вдъхновяващо изказване. Аз съм от Обединеното кралство и за това се нуждае много повече от такъв оптимизъм. Искам да се спре на въпроса за Африка и търговията. Президента Макрон посети Африка 16 пъти, откакто пое поста на президента. И само една трета от тези посещения е в англофонски държави. Знаете, че държавния глава на Франция обикновено се фокусира върху франкофонските държави, а Обединеното кралство върху англофонските държави. Може би това а, и посещението на госпожа Мей в Африка миналата година, защото тя искаше да покаже също а, такова поведение като французите. Имаше а, откриване на среща в Кения, която подчертава, че Макрон се интересува от засилване на търговските връзки между Франция и Африка. Въпросът ми към вас е как двата комитета могат да работят съвместно, за да се реализира тази цел на не само на французите, а на Европа като цяло. Нашият комитет има форум за Африка и за европейското гражданско общество, което включва частния сектор. Това е много активна комисия. През юни ще посрещнем представители от Африка в Европейския економически и социален комитет и бих искала да разбера от вас Какъв резултат бихте желали да видите от тази среща? Благодаря ви. Благодаря, Бренда. Сега Жорда Сис, моят предшественик от Гърция, франкофил, отдавна, как го знаеш? Благодаря ти, Лука. Господин председател, Бернускони, скъпи Патрик, скъпа Карол, за мен е удоволствие, че сте тук. Радвам се, защото сътрудничеството между Европейският економически и социален комитет и Френският економически и социален комитет са отдавна и с Лука работим в същата насока. Благодаря за вашето изказване, което за мен беше много насърчително. Аз идвам от работническият сектор. Вие сте от страната на работодателите, но аз се присъединявам изцяло на всичко, което ти каза за Европа. Не искам да се меся във Франция. Няма да се произнасям по този въпрос. Знаете, че сега има едно пълно разбиране за необходимостта да продължим да живеем в Европа, в която царува мир. Скъпи Патрик, ти отстояваш голямата европейска идея. Мисля, че всички сме съгласни с това. Но трябва да видим как да защитим. Ти вече даде някои отговори, към които се присъединявам. А именно, че економиката и социалната сфера не трябва да се разглеждат по-отделно, въпреки че им това се забравя понякога изцяло от колегите от групата на работодателите. Не винаги, но понякога. Освен това, Европа не може да се изгражда без хората. Това е реалност. И тя се познава от всички, които са запознати с историята на Европа от миналия век поне. Как да защитим а, тази идея? Да се информират на първо място младите хора, защото те са родени, израснали в мир и смятат, че това ще е завинаги. Освен това, трябва да подчертаваме, какво е направила Европа и което не се познава достатъчно добре от гражданите. И както ти предложи, трябва да постигнем напредък по някои области, които да направят така, че гражданите в наше време, младите хора да продължат да остават с впечатлението, че Европейския съюз е върховно благо. Аз приветствам всички инициативи, които бяха предприяти от президента Макрон. На времето, когато ми задаваха въпроса, аз съм отговарял, че сме започнали диалога в економически и социален комитет. Европейската отбрана е въпрос, по който говорим от десетки години, политиката на миграция. Нашият комитет също пое инициативата много преди да бъде избран президента на Френската република. Скъпи Патрик, мисля, че ние сме на една вълна. Трябва да обединим силите си с останалите асоциации, съвети, за да убедим вземащите на решения да се отчитат проблемите на гражданите, защото иначе няма да има Европейския съюз. И се надявам мирът да остане на европейският континент. Благодаря, Жорж. Раунема от е, Финландия има думата от трета група. И аз бих е, искала да благодаря на високопоставените гости от нашата френска партньорска организация – а когато разбрах, че ще имам възможност да се изкажа в рамките на 3 минути, е, си зададох въпроса е, е, кои са най-важните неща, които искам да кажа. Това, което записаме и на хартия, и това, което имаме и в сърцата си, са все правилните неща. Въпросът е обаче как да ги разпространим, как да повлияем на отношенията на хората отношението към света се създава още по време на детството, по време на първите е, години, на младежките години и на, е, е, то се отразява на целия живот в последствие, на отношението към а, другите, на отношението към а, природата. Затова искам да кажа, че ролята на семействата е една от най-важните – благодаря, Пирко. Агнесер от Унгария също за една минута. Благодаря много, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Бернаскони е, за неговото присъствие тук. Искам да му е, благодаря за описанието на политиката, която се провежда във Франция. Все пак и Франция има своите демографски проблеми. Нашето бъдеще е съвместно, бъдещето ни е Европа и бъдещето на децата ни зависи от общото бъдеще на, на този континент. Пирко говори е, за бъдещето именно, за децата – и смятам, че би била грешка да се работи само с младежите, но не и с малките деца а, и да не се има предвид политиката за семействата. Културата на Европа отразява а, националните ни култури и отношенията ни към семейството. Господин Арнолд Шварц от Франция има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря за вашето изказване, господин председател. Много се радвам, че сте тук на заседанието на нашия комитет и се радвам, че подчертахте колко е важно да се вземат предвид е, предизвикателствата, свързани с промените в климата и социалните проблеми, с които се сблъскваме в момента, особено нарастването на популизма и а, е, все по-голямото неравенство между хората. И е необходимо да се провеждат економически политики, които да са стабилни и с дългосрочен план. Много от тези неща се обсъждат активно в обществата ни, включително и във Франция. А, когато говорим обаче за бъдещето, необходимостта да се приобщят гражданите към нашата работа, вече беше спомената. И във Франция гражданите вече се чувстват активни. Необходимо е те да се чувстват активни и на европейско равнище. Има ли начин е, да вземем предвид движенията на учениците и студентите в момента в защита на климата? Искат да ни обърнат внимание на важните проблеми. Смятате ли, е, че е, може да им се даде е, платформа на френско и на европейско равнище. Благодаря с това приключихме списъка на изказващите се. Много интересен дебат. Патрик, толкова много коментатори бяха направени, че сигурно ти трябва цели два дена, за да отговориш, но нямаме време. Ако можеш да се ограничиш в рамките на 10 минути е, в заключителните си коментари, имай преди, че този дебат е само един от поредните етапи. За тези, които ме познават, аз съм републиканец, демократ и е, произхождам от многообразието и знаете, че става дума за е, епохата на многообразието, която никак не беше е, лека, но всичко това направи от мен това, което съм. Всяка демокрация има нужда да бъде защитена, да бъде поддържана и да върви напред. Нашите две асамблеи са много важни. Ние сме така наречените посредници. Е, желанието на Емануел Макрон е ние да имаме ключова роля в неговите конституционни реформи и смятам, че той върви в правилната посока. Но ако ние смятаме, че в момента, в който е, ще ни се даде по-голяма значимост, ние ще е, спечелим нещо, грешим защото ще ни очакват много други предизвикателства. Не трябва а, да се губим а, в този тип иллюзия. Ние трябва задължително в момента, в който ни се даде тази мощ, да се обърнем към гражданите и да влезнем в контакт, в контакт с тях чрез всички канали. Сега, не знам дали трябва да се организират жреби, да се използват а, цифровите инструменти и така нататък. Но ние във Франция се опитваме да а, правим това по всякакъв начин. За мен френският съвет трябва да бъде нещо като инкубатор на инструменти, които ни сближават с гражданите. Тези инструменти са изключително важни за нас. В деня, в който европейския гражданин разбере, че има пряка връзка между него, проблемът с който той се сблъсква и нас, когато те разберат, че разполагат с такъв пряк инструмент, в този ден ние ще сме спечелили битката. Но а, ние трябва да имаме институционална подкрепа. Така че а, а, не можем сами ние да въведем този инструмент. Няма как да стане. Трябва политиката, нашите правителства да ни подкрепят. Иначе това, което се случи в Бразилия, ще се случи с нас. Днес има много страни, които искат да, създават е, економически и социални е, съвети. Става дума за страни, които искат да въведат пряката демокрация, но те разбират, че трябва да влезнат в контакт с различни асоциации и граждани. Това е наистина важно, но за да може тези демокрации да го направят, както и ние да го направим, трябва да поставим акцента върху тези инструменти. Говорихте за младеща. Младежите са наистина а, ключови за нас. Аз вече не съм млад, над 60 години съм, но ако искаме да чуем гласа на гражданите, на младите, трябва да влезнем в контакт с тях. Във Франция нашия съвет непрекъснато контактува с младежките организации организации. И нашият съвет не се среща само с младежите, а участва на всички техни инициативи. Само така може да разберем каква е тяхната визия, какви са техните предизвикателства. Така че ние трябва да отново подчертавам да се позовем на инструменти, които да ни позволят да влезем в контакт с младежите. Споменахте жълтите жилетки. Да, така или иначе, това движение малко и много беше предвидимо, ако погледнем социалните, териториалните предизвикателства, пред които сме изправени. Всъщност става дума за хора, които някак са загубили техния път, загубили са пътя си в рамките на демокрацията е, разбира се, е, те се оплакват от е, липсата на покупателна способност, от липсата на социална справедливост. И всъщност трябваше да се запитаме как да дадем гласност на всички тези хора. И за това организирахме големия дебат на национално равнище. И в крайна сметка, за съжаление, не можем да да, да надминем целият, соци... всичките социални мрежи и екстремистите, които много по-бързо от нас се организират чрез социалните мрежи. Преди няколко години работихме по един проект за помирение в Франция но за съжаление не успяхме в крайна сметка да намерим консенсус в рамките на това движение на всичките предизвикателства. Следователно сега нашата цел е да направим стъпка напред. Някой зададе въпрос по отношение на Африка и как да подобрим диалога с Африка, независимо от това дали е англо или френско говоряща. Много важно е всъщност да поставим ударение върху връзките с европейския континент и съществуват много економически и социални съвети на африканския континент. И това всъщност са много важни инструменти за нас. Това са възможности за създаване на инструменти. Има асоциации, като асоциацията СЕЗА, която обединява всичките 16 економически и социални съвети. Става дума за економически и социални съвети на бедни африкански страни. И понеже изтича времето ми, искам да заключа някой каза преди малко какво очаквате от нашите взаимни отношения. Ами, това, което очаквам е, е да дадем сила на колективното. Сами няма да се спасим. Само колективно може да намерим решение. И аз смятам, че нашият колектив ще бъде способен да се обедини около консенсуса, за който говорих. Е, е, Френският съвет има нужда от един ЕИСК, който да работи добре и да бъде чута. На местно равнище аз имам нужда, например, от е, регионалните економически и социални съвети. Защо? Защото те са в близост до регионите. Та, заключавам, като казвам трябва да поставим акцента върху колектива, върху колективните действия. Трябва да работим по-колективно и да очертаем нашите работни оси, по които да е, работим. Аз смятам, че има доста е, теми, по които може да се обединим не само между нас, но и да създадем връзки между нас и гражданите. Аз вярвам в бъдещето и ние трябва да развием достатъчно енергичност, за да защитим бъдеща Европа. Благодаря. Благодаря най-сърдечно, скъпи Патрик, за твоето участие, за твоята ангажираност. Искам да кажем четири неща в заключение. Първо, ние следим с огромно внимание дебата, който се води в Франция, който беше подкрепен от политиците, всички конституционни предложения на президента Макрон. В заключение на този е, дебат е, считаме, че се надяваме тази реформа да доведе до превръщане в трета камера на Френският економически, социален и екологичен съвет. Надявам се, че ще имате този кураж и се надявам, че президента Макрон ще стигне до същия извод. Аз високо оценявам това, което беше казано от, от Екзопери, че когато нашите демокрации не се основават на братството, те се превръщат в натрапени. Ние не се а, считаме за по-добър форум от останалите, нито от етиктична, нито от практическа гледна точност. А, не считаме така. Ние отчитаме каква е нашата роля. Ние имаме консултативна роля. Ние винаги сме били форум за гражданското общество, както и сме били изредители на работеща Европа. Дали сте шеф на предприятие, на банка, дали сте ръководител на НПО или на кооперация или пък на синдиката. Всеки ден трябва да търсите решения. Знаете, че тези решения не идват е, сами по себе си. Нашите предприятия, нашите синдикати, организациите трябва непрекъснато да градят и това става благодарение на съюза с останалите. Така че ние създаваме такова братство и това е разликата. Понякога ние не виждаме голямата картина, която се предлага от законодателите, но ние имаме своите силни страни и трябва да имаме вяра в собствените си сили. На трето място трябва да се избягва риска, ако бъдем просто едни посредници това ще бъде безмислено. Аз разбира се, харесвам Гран Пласт тук в Брюксел. Ние трябва да сме в състояние да играем по-отворена, по-широка роля с останалите организации. Не трябва да се боим от промяната, въпреки че е рискована. Трябва да признаем това, което се прави от френският економически, социален и екологичен съвет за смелостта, която проявяват в извършването на дейности, които са по-новаторски, например, като това да се поставя всичко на карта, да се използва метода на случайния подбор на събеседници. Институциите трябва да ръководят цялия процес, а не само моментното състояние, иначе се обезмисля тяха. Жълтите е, жилетки е, се оказаха повече, отколкото нези, които излизат на улиците в е, подкрепа на климата. Лисабонския договор беше ратифициран от всички. Там има четири члена, които определят демократичната структура, на Европа, че се базира на демокрация, че Европейския парламент е в центъра на демокрацията, определя се също мандата на демокрацията на участието, не само да има консултативна роля. Останалите две линии изискват структуриран диалог с организираното гражданско общество по един структуриран и постоянен начин. В 12 член се говори за ролята на националните парламенти. Тези, които са написали всичко това, не са били а, в алкохолно опиянение. Член 10 и 12 говорят а, за европейския, за националните парламенти, в 11 член не се говори за конкретна институция като економически и социален комитет, но трябва да се предаде институционална форма на нашата институция, за да нямаме само консултативна роля. Не трябва да се боим от новаторство и да отчитаме тези движения за консултации, които се разрастват. За десети път провеждаме инициатива за участие на европейските младежи в вземането на решения. Това е инициативата ЕС, която беше въведена от Рени Пари от Економическия социален съвет. Там са обхванати всички европейски училища 105 млади ученици от всички държави членки ще участват в форум, посветен на европейските избори, да дискутират, да правят експерименти с участие в вземането на решения на институциите. Още веднъж искам да благодаря. Радвам се и се горда, че сме заедно в тази битка за новаторство. Не само защита на нашите институции и на нашата история, която беше дълга, чудесна, изпълнена с успех и ние искаме да изградим бъдещето на едно структурирано гражданско общество. Разчитам на положителното ни сътрудничество и още веднъж едно голямо благодаря. Сега предавам председателския стол на Милена Ангелова за последните три становища, които трябва да бъдат прияти. Искам да ви благодаря. Имам други срещи преди днешния следобед, но Милена ще председателства дори още по-добре от мен, защото тя е по-стриктна и по-стриктна точна в заключенията. Благодаря. Сега искам да дам думата на докладчика за преподаване на знания за Европейския съюз Татьяна Въбрускене и Павел Трантина. Моля да дойдат на трибуната. Uh, Благодаря. Както виждате, нашето становище е на много добро място в дневния ред, защото смятам, че то съдържа някои от отговорите на проблемите, които бяха обсъдени в предходните две точки think also what was discussed, it's a paradoxical situation in Europe. Парадоксално е положението в Европа. От една страна всички си даваме сметка, че Европейския съюз повече от половин век беше източник на мир, просперитет и сигурност на по-добри условия на живот, на по-добри условия на труд за гражданите. От друга страна, спада доверието към европейските институции, спада доверието към националните институции, нараства екстремизма, популизма, радикализма, дезинформацията, фалшивите новини. Всички тези е, средства се използват за подкопаване на устоите на Европейския съюз. Някой каза, че Европейската гражданска инициатива е добър отговор на проблемите. Някои е, пък я разкритикуваха. Аз лично смятам, че тя съвсем не е решение. Е, тя е просто начин да се борим срещу последиците. Но ако наистина искаме да разрешим този проблем, трябва първо да се занимаем с корените им. Тоест, трябва първо да пристъпим към съответното образование. Именно за това смятам, че голяма част от решенията са в, нашия, в нашето становище – според Европейския економически и социален комитет е много важно европейския проект да бъде направен по-близък на хората и да се задълбочат техните познания за историята, постиженията на Европейския съюз и неговото състояние. Евробарометър за изборите за Европейски парламент за 2014 година показва, че по-малко от една трета от младите са участвали в изборите. Става дума за млади хора от 18 до 24 години, от които са гласували само 28%. Това е доста кръв, красноречиво. Евробарометър показва, че 93% от европейските граждани силно се идентифицират със собствената си страна, но само 63% Казва, че се чувстват идентифицирани с Европейския съюз. В нашето становище се занимаваме и с европейското, и с националното равнище. Смятаме, че жизнеспособността на Европейския съюз зависи до голяма степен от една силна европейска идентичност. Когато говорим за образование, не говорим а, просто за начално образование. А, говорим за образованието холистично, е, включително и неформално образование, образование и за младите, и за възрастните. Става дума не само за образование, става дума за предоставяне на информация, за разпространяване на информация. Затова предлагаме да се създаде служба портфел на комисар за информация и комуникации, да има и по-голям бюджет за Еразъм Плюс, тъй като според нас мобилността в образователната сфера за всички, особено за хората от разнообразни социално-економически происход е от огромно значение. Разполагам само с още една минута. Така че ще кажа просто, че препоръките, които даваме за работа на национално и на европейско равнище, със сигурност не са е, изчерпателни и всеобхватни. Може да има е, още много идеи, но се опитахме да очертаем основните елементи, да направим съвсем конкретни препоръки и се надяваме, че Европейската комисия и държавите членки ще ги вземат на сериозно и ще се погрижат да ги приложат. Предлагаме е, и някои малко провокативни идеи, например от 9 май да започнат дейностите за обучение за Европейския съюз – и също евентуално въвеждане на награда на европейско равнище, за да могат да, да бъдат признати усилията на онези е, учители, които предлагат много добри решения. Благодаря ти взе две минути от времето на Павел. Павел, бъдете, моля, възможно най-кратък. Ще направя всичко възможно, господин председател. Нека да обобщя. Основното нещо, което, е на което искам да се спра, е следното. Според мен не става дума за образование, а по-скоро за учене за Европейския съюз, за придобиване на допълнителни познания за Европейския съюз. Ако разглеждаме нещата от тази гледна точка, тогава включваме хората през целия им живот. Има различни начини да се учат хората а, формално в училище, неформално, чрез а, различни проекти и полуформално. И а, неформалното учене става чрез медиите. Искаме всички тези форми да се допълват взаимно особено, що се отнася до Европейския съюз. Вече беше споменато, че е крайно необходимо да има критично мислене, когато се ползват медиите. Няма да се занимавам с формалната страна на образованието, Татьяна вече е засегна, Що се отнася до неформалното образование, има а, различни проекти. Има разлики между преподаването и ученето за Европейския съюз и е, натрупването на личен опит, а, що се отнася до европейската идентичност. Оглеждам се тук в залата. Има хора, които са тук, а, за да научат как тече процеса. Също времено е важно да. А, има всеки личен опит с ценностите на Европейския съюз, да е, знае как се обменят идеи, как се правят компромиси. Времето ми приключва, затова само ще кажа, че неформалното образование, а, наричано на английски informal, за разлика от предното неформално, което автора нарича non-formal, е, е чрез медиите и други средства за информация. Ще намерите информация за това в нашия доклад и ще видите конкретните проекти, които иллюстрират твърденията ни с това становище. Благодаря. Давам думата на господин Броняр. Нека да помоля всички да спазват ограниченията във времето си за изказване. Моля. Е, шановни панство, благодаря, госпожо председател, дами и господа. Мисля, че моментът е много подходящ да обсъдим въпросите на обучението. Крайно време е да разгледаме тази тема. Разбира се, трябва да се и спробват резултатите, което ще стане по време на европейските избори. Ние трябва да говорим за Европейския съюз пред гражданите, трябва да подобрим информираността за успехите, постигнати в рамките на европейския проект. И ще видим какво ще стане по време на европейските избори, дали ще има достатъчно избирателно участие. Това ще бъде показател дали образователните ни усилия до момента са дали плодове. За съжаление обаче се съмнявам, че това ще бъде така, защото ние сме много селективни. Това, което знаем за Европейския съюз, са някои изтъркани фрази, някои стереотипи, така че има доста празнини, които трябва да бъдат запълнени. На мен ми харесва идеята да се създаде служба за информация и образование. Ние трябва да формализираме начина по който а, говорим за Европейския съюз. Разбира се, ние тук а, не вземаме решение за това какво да бъде учебното съдържание, но а, познанията в областта на Европейския съюз а, а, могат да бъдат част от обучението в държавите членки. Съдокладчиците говорят а, за това да се обърнем към широката общественост а, и не само към училищата, а и в неформалната система на обучение. Това, което сме правили до сега, беше доста разпокъсано, недостатъчно добре структурирано. Не беше един цялостен проект. Така че е добре да се създаде една служба, така както предложи Татяна. Мисля, че становището е много добро и а, с удоволствие бих участвала в работата на работната група, но бих искала а, това да не бъде само листа хартия, а да намери своето отражение в обществото. Искам отново да ви помоля да се придържате към времето за изказване, защото не ми се иска да ви прекъсвам микрофона. Господин Пецини има думата. Благодаря. Има връзка с това, което направихме вчера и аз се радвам, че има а, такава приемственост. Аз приветствам заложеното в становището. Нека да подчертаем важността от членство в Европейския съюз, като имаме предвид културата и образованието. Ако видим по какъв начин се развива Европа, ние бяхме убедени, че принадлежността към Европейският съюз ще е нещо, което ще бъде високо оценено, но беше отхвърлена идеята за европейска армия и други идеи, както и за други символи. Културата не е достатъчна. Ние се нуждаем от символи, от емблеми, защото по този начин ще се приборим с национализма в Франция, Чешката република и други. Нека да създадем истинско усещане за принадлежност. Господин Балц. Благодаря, госпожа председател. Аз не се изказвам, за да критикувам становището, защото го подкрепям. но усещането ми е, че има неща, които сме пропуснали да споменем, а именно електронното обучение. Тази форма на учени има много добри перспективи за бъдеще и се прилага все повече. Доказва своята ефикасност, от полза и за младите хора, не струва скъпо както и помага за преквалификация на лица, останали без работа. Може би трябва да изготвим становище, посветено изцяло на електронното обучение в Европа, защото това, с което разполагаме сега, ни дава възможности за бъдеще. Госпожа Енджова, благодаря, госпожа председател. Това е много силно становище, защото то е свързано с основният инструмент за промяна на Европа и за социално сближаване. Та не е права, че само образованието ще ни помогне. Говорим за социално равновесие. Татяна фокусира вниманието върху това как можем да създадем по-добри възможности за по-необлагодетелстваните групи чрез образованието. Благодаря, господин Мордиевски. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, когато говорим за становището, бих искал да подчертая един аспект. Що се отнася до предаването на знания за Европейския съюз, тук трябва да обърнем внимание на местното самоуправление за местните общности, за кметствата, онези, които инвестират в образованието и в заетостта. Става дума за работа, която се върши по места ежедневно. Кметът на селото ни се консултира с с елените ни при вземането на решения. Това е добър начин да се стимулира разпространението на европейските ценности. Много хора живеят в селските райони. Аз съм един от тях и съм в подкрепа на Европейския съюз. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм участник в проучвателната група. Искам да поздравя двамата са докладчика за отличната им работа. Това не е просто любезност. Трябва да имаме предвид, че въпросът е много сложен и много важен също времено. Резултатът е отличен. Когато говорим за европейската идентичност или за европейския патриотизъм, следва да имаме предвид, че целта не е да се работи отгоре надолу, да се налага отгоре, а трябва да тръгне отдолу, което означава, че ако имаме училища или неправителствени организации или други субекти, които предлагат обучение, трябва да започнем с обяснението, че това село, този град е европейски. И защо? Ние трябва да обърнем поглед към историята на региона, на града, на селото и да се опитаме да наблегнем на тези познания. Дали то винаги е принадлежало към Европа и че сега в Европа имаме една политическа структура, която, разбира се, не е съвършена, трябва да се работи за доизграждането и но а, трябва да започнем най-напред с а, по-широкото участие в изборите а, и с а, само ученето или пък участието в обучение и в образователни дейности. Ние не можем да говорим само за ролята на парламента или за комисията. Благодаря. Господин Лимер. Micro? Okay, perfect. Uh, thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на немски, понякога е по-лесно. Mm-hmm. А има доста въпроси, които не са познати от гражданите. Когато питаме какво прави Европа, гражданите не могат да отговорят. Аз смятам, че ЕИСК трябва да обърне внимание на този, на този тип реакция. Ние трябва да направим нашия принос по отношение на стратегическото бъдеще на Европа. Защото ако ние не можем да отговорим на това предизвикателство, как ще може да вървим напред и да се борим за общо бъдеще? Приятели от Обединеното кралство ми казаха, дали не сме пропуснали някои неща, дали не трябваше да постъпим по различен начин в областта на образованието. И искам да благодаря на докладчика Татяна и съдокладчика Павел. Благодаря за отличната работа. Е, благодаря също така и за е, конструктивния подход по отношение на всички точки, които е, са отразили в доклада. Смятам, че този доклад е перфектен от стратегическа гледна точка. Трябваше да обсъдим някои точки. Ясно е, че когато става дума за такова становище, не можем да напишем всичко, което е важно. Трябва да мислим стратегически. Но все пак, ако искаме да имаме конкурентно общество, важно е обществото да бъде устойчиво и солидно. Искам да добавя и друго нещо. Този доклад е ключов за работата на ЕИСК, защото тук става дума за два приоритета – образование и Европейски съюз. Благодаря. Господин Синг, uh, бих искала да благодаря доклад, да поздравя докладчика, се докладчика и работния екип за отличното становище. Смятам, че образованието в Европейския съюз е от огромно значение за съществуването на Европейския съюз. Аз лично съм видял в първо лице някои от положителните елементи от работата на Европейския съюз в моята общност и също времено знам каква е, беше реакцията, когато казах дайте да сложим един плакат и да покажем, че Европейския съюз е допринесъл за инфраструктурата. И трябва да критикуваме всички, включително и депутатите, защото те много често разговарят, извинявам се, депутатите в Европейския парламент, не на национално равнище, много често хората казват, ние тези депутати, които работят в Европейския парламент, ги виждаме само преди изборите. Така че има много работа за вършене. Благодаря, давам думата на докладчиците за обобщителни думи. Благодаря на всички за направените коментари. Напълно съм съгласна с много от коментарите. Съгласна съм с направените допълнителни предложения. Именно точно това, е, именно това завих и в самото начало, че тук е, не правим изчерпателен списък на препоръките, че винаги има какво да се добави. Славомир вече не е тук, но искам да кажа, че изборите за Европейския парламент ще е, дадат ясна представа за отношението към Европа. И е, чрез това колко хора гласуват и чрез това за кого гласуват. Е, ще стане ясно и как се влияят хората от стереотипите за Европейския съюз. За съжаление, познанията на хората са доста ограничени, но за това румънското председателство поиска от нас това проучване. Много е важно да се има предвид, че образованието е сред националните правомощия. И Европейския съюз може да играе само допълваща роля, не може да налага мерки в областта на образованието. Някой каза, важно е да се работи и на ниво общности. Да, това е вярно, но се надявам, че в националните стратегии, които съветваме държавите членки да разработят, ще е, бъдат насочени и към това равнище, към нивото на е, малките общности. В точка 1 под точка 13 говорим и за електронното образование. Говорим за централизирани платформи. Те съществуват вече в интернет. И бихме искали да има една платформа, достъпна на всички езици, с материали за обучение и за учителите, и за учещите се. Благодаря. Павел. Ще говоря на чешки. за да може да послушате и малко чешки днес. Благодаря за изказаната подкрепа. Много ми беше приятно да работя с Татьяна и с експертите. Беше е, много приятно да работя и с активните членове на е, работната група. Яцек Красчук беше отличен председател на тази работна група. Благодаря и на Сабрина от секретарията. Е, смятам, че този документ трябва да се приложи на практика. Именно за това е, говорихме за група за комуникации, за да се обсъдят възможно най-добрите варианти. Защото е, и ние играем роля. Е, защото и ние участваме в тази комуникация. Комитетът играе роля в комуникацията с всички, с които е свързан. Е, От там нататък, що се отнася до символиката, символите създават емоции и обединяват ценности. Татьяна спомена електронното образование. Важно е, че трябва да сме активни и в интернет. Има един вебсайт, който е на Европейски парламент и е, казва е, и се нарича Какво прави Европа за мен? Отличен вебсайт. Изменение 3 по точка 6.1 Герхард Тример. Доколкото разбирам, докладчиците го приемат. Затова това питам има ли някой, който е против това изменение. Ако не, изменението се смята за прието. Второто изменение е по точка 1, по точка 4, подадено от докладчик. Има ли възражения? Не, в такъв случай се смята за прието. Следващата точка 1, по точка 20 от Ирене Олдфадър. Има и компромисно изменение. Кой ще го представи? Всъщност, компромисното изменение е такова. Има две изменения, второ и четвърто. Разговаряхме първо и четвърто. Разговаряхме с техните вносители и стигнахме до общ компромис, който да обедини и двете изменения. Виждате го на екрана, но ако искате, ще го прочетам. Започва се от първото изречение, а именно Европейски економически и социален комитет взема предвид амбицията на декларацията на Робърт Шуман от 9 май 1950 година, която казва, че Европа няма да бъде изградена е в един е, единствен момент, по един единствен план, но ще, а ще бъде изградена постепенно чрез конкретни постижения, които на първо място създават солидарност. Предложението е следното. Деня на Европа, 9 май и дори предложението на, допъл... на отделен ден за образование за Европа трябва да бъде е, отбелязва в държавите членки с е, е, цел планиране и дейности в училищата и общностите. Има и изм... това включва изменението на Кшиштов балон. Има ли някой нещо против това компромисно изменение? Не, в такъв случай приема се. Не, моля, гласувайте по становището като цяло. Добавяме един а, глас. So I guess that we now can close. Край на гласуването. 164 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Now I would like to ask Madame Heinisch to come. Сега искам да помоля госпожа Хайниш да дойде, за да представи становището под номер 874 за цифрови инструменти в областта на здравеопазването. Frau Präsidentin, liebe Mitglieder, herzlichen Dank, dass ich noch zum Schluss sprechen darf. Госпожо председател, благодаря, че ми давате възможността да представя цифровите инструменти. Говорихме за фалшивите новини и други, така че моят доклад се вписва точно по тези теми. Говорим тук за цифровата грамотност в рамките на здравеопазването знаем, че медицината, която беше добре позната за нас, се променя. Водят се различни медицински експертизи, в цифровия свят днес. Цифровизацията преобразява а, медицината като цяло. И целта на цифровизацията е лекарите да бъдат по-добре образовани, а пациентите по-добре информирани. А, така че а, в рамките на здравеопазването използваме различни инструменти, цифрови инструменти. Тези инструменти ни позволяват да преобразим здравеопазването. А, човекът, пациентът ще се превърне в цифров пациент и цифровите технологии ще навлезнат изцяло в всекидневието на пациента. Всичко, всички тези цифрови инструменти ще имат влияние върху нас, дори върху човешкия мозък. Това е една реалност, която не трябва да забравяме. Е, цифровизацията е, е феномен създаден от човека. Благодарение на човека, следователно, ние можем да си служим по разумен начин с тези инструменти. Какво означава е, цифровизацията в рамките на здраве, здравеопазването? Това означава, че цифровите инструменти трябва да бъдат адаптирани на здравеопазването, т.е. адаптирани към здравната система, към пациента е, защо? Защото тези цифрови инструменти ще са в сърцето на самата здравна е, система. Следователно, Европейския съюз е, мисли как да въведе различни политики, за да стане този тип адаптация. Следователно, всяка държава членка трябва да въведе планове за действие, за наблюдение и мониторинг. Всички хора, които са цифрово грамотни, могат да играят активна роля и така да да се защитават от болести. Съответно, когато говорим за пациента, говорим тук не само за младите, но и за възрастните хора. Следователно, за тях е също трябва да бъдат предприяти инициативи. Така че ЕСЕ и държавите членки трябва да въведат работни програми, така че възрастните хора, хората с е, увреждания, а и мигрантите да могат да използват цифровите инструменти и да могат да останат в добро здраве. Тези цифрови инструменти ще дадат на всички тези популации възможността да бъдат активни. 70 милиона европейци на европейския континент са неграмотни. Те не могат да четат, да смятат, и всички тези а, лица всъщност са изключени от а, обществото. Те страдат от безработица, от край на бедност. Следователно, трябва да поставим акцента върху образованието още в ранна възраст. Особено, що се отнася до елементарна грамотност, писане, четене. Много Важно е да поставим акцента следователно върху обучението. Трябва да обучаваме не само малките в ранна възраст, но и учителите. Трябва да обучаваме и хората, работещи в старчески домове. Да, здравеопазването е свързано с елементарни умения като четене съществуват проекти на Германска федерация, които казват, че над 50% от запитаните възрастни в Германия трудно могат да намерят информация свързана с тяхното здраве, а когато намерят информацията, не знаят как правилно да я анализират. Такъв тип проекти е много важен за Европа и тези проекти трябва да са част от предизборната е, европейска кампания. И смятам, че именно в организирането на тези проекти ЕИСК има своята роля. Гражданите трябва да могат да успяват да разчитат всички послания, които намират в е, интернета. Е, днес е, ние трябва да можем да намерим необходимата информация съвсем бързо, благодарение на умните инструменти и новите приложения. Говорихме по този въпрос в рамките на различните секции и е, проучвателните групи. Е, много важно е да поставим акцента върху цифровизацията в рамките на здравеопазването. Благодаря на Клодия от секретарията за нейния принос. Благодаря много. Има три внесени изменения, които вие приемате. Не знаю дали има някой против е, приемането на тези три изменения. Не. Тогава моля ви да гласувате за цялото становище. So now, uh, okay, we have still people voting. Изчакваме всички да гласуват. Now we can close the vote. Прекратете гласуването. 155 гласа за, двама въздържали се. Uh-huh. And I would like to invite now the... Искам да поканя господин Къртис относно ендокрините нарушители, тъй като вчера не беше разгледан този въпрос. Господин Къртис. Okay, while we are waiting for докато изчакваме господин Къртис да се присъедини към нас, искам да разгледаме точка разни. Искам да помоля пленарната зала да приеме изменения. Линас Леаскас от Ековсок, Мартин Сикер от Ин към Тен, Фреди Пелцер от Тен към Инт, Дорте Андерсън напуска Еко. Бенте Соргенфрай се присъединява към ЕКО. Приемате ли тези промени? Да, благодаря ви. Брайан, готов ли сте? Uh, Благодаря много, госпожо председател. Извинявайте, че е, не бях готов веднага да дойда на президиума, но поради проблеми с гърба ми се налага да се движа, а не да стоя все едно. Е, Индоктринните дисруптори се е, отразяват ден и на хората, и на животните. Те може да са синтетични или естествени е, и могат да проистичат от различни източници, пестициди, остатъчни вещества, потребителски продукти, които използваме ежедневно. Ендокринната система е система, която предава е, послания в тялото, използваща хормони като средство за комуникация за да предаде информация към отдалечени клетки или тъкани. Някои от примерите за ендокринни дискруптори са бисфенола в шишетата за бебета, парабените в козметичните продукти. И фталатите. В а, други продукти. Взети са тези предвид дисруптори в много правни текстове. След 20 години след приемането на стратегията на Европейската общност, съобщението, по което работим, е, е преглед на ситуацията в момента. Говори за науката и научните постижения в областта на ендокринните дисруптори европейската политика в областта на индокрините дисруптори. За първи път комисията ще разгледа подробно правните норми и ще го направи в съответствие с натрупаната научна информация. Сред други инициативи ще се организира и годишен форум на заинтересованите лица ще се задълбочи работата с международни организации, особено ОИСР, и ще се насърчат държавите членки да разработват конкретни информационни кампании. Нашия проект документ подкрепя стратегията на комисията и иска да я засили допълнително. Включени са коментари с конкретни предположения, иска се по-широко обществено допитване, включително и а, чрез а, допитване до организираното гражданско общество и вземане предвид на мерките по седмия а, е, план за околната среда. Трябва да има реалистичен план за действие с цели и с крайни срокове и да се основава този план на хармонизирано приложение на принципа на предпазливост. Трябва да се има предвид, че става дума за една доста сложна тема както винаги става при научни а, и медицински теми, се опитваме е, да не включваме сложни медицински обяснения. Ако са ви необходими тези дефиниции, можете да ги намерите в комуникето на комисията. Имаше а, работа на две работни групи, имаше и много коментари от членовете на комитета и устни писмени, които ги е, включихме. Комисията беше изключително полезна. Тя участва и в работата и на двете работни групи, нещо, което не винаги се случва. Е, допитахме се до неправителствени организации, до индустрията и до един от най-водещите експерти, професор Монтевани, опит, му изпратихме документа на различни етапи на а, писането му, за да може да сме сигурни, че научните данни са коректни. Дейвид Сирс, който е а, индустриален химик и е член на комитета също допринесе към работата на работната група. Той всъщност изготви становище по темата преди 10 години. Трябва да имаме предвид, че е, тук най-важното е баланса, да се вземат предвид потребностите и на индустрията, и на синдикатите, и а, е, силните мнения, които имат неправителствените организации по темата. Е, прие се на предходните гласувания без гласове против и без въздържали се, което означава, че сме успели да обединим много широка подкрепа около изготвения текст. Благодаря на всички, които участваха на представителите на комисията, на секретарията, на Моника, която беше много полезна и на професор Монтевани, който изигра много активна роля. Благодаря много на докладчика. Давам думата на господин Матио Левичиус. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Поздравление на докладчики за отличната работа. Благодаря на експертите и на работните групи. Аз имах честа да участвам в работата на една от тези работни групи и да, дебатът беше изключително висококачествен. Благодаря, че не подхождате е, чисто емоционално, е, че е, приемате темата като важна за цялото общество. Ендокринните дисруптори са навсякъде, във всичко, което ползваме, в пластмасите, дори е, по някой път в храната ни. Затова трябва да сме много внимателни. Приветствам вашето предложение да се поиска от Европейската комисия да предостави повече средства за научно-развойна дейност, за нови инструменти и също за изследване на натрупаните научни доказателства. И там, където има а, подозрение, че дадено общество, вещество може да е вредно, е, незабавно да се прилага принципа на предпазливост. Това трябва да се основава на най-добрите научни постижения. А такива има в Европа. Това е, е една от положителните страни в Европа. Също на всички ние сме потребители, ние сме и родители и много добре знаем, че има заплахи и затова искаме да има добра стратегия, да кажем, в случаите, в които има натрупване на различни вещества, може да се окаже, че те имат много по-тежко въздействие, отколкото по-отделно. Благодаря на докладчика за отличната работа. Отлично е качеството на колегите е, на докладите, които изготвят колегите от Великобритания. Вашите познания са неоценими и се надяваме, че ще останете е, с нас. Благодаря, госпожа Раонемас. Заповядайте. Благодаря. Искам да поздравя докладчика е, за проектостановището, което е изготвил. Бях малко разколебан, когато се запознах първо с него. Питах се какво мога да кажа по въпроса. Но мисля, че това становище е добре подплатено. Действително, ендокринните нарушители могат да проникнат чрез храните, чрез химически вещества, чрез контакти с животни и хора. Затова е важно да се обърне внимание на този въпрос. Необходимо е да имаме яснота за положението, иначе може да има отрицателен ефект върху хранително-вкусовата промишленост, както и живота ни преди всичко. Може да има и отрицателен ефект върху околната среда. Искам да благодаря за проектотекста. Надявам се, че ще разгледаме този въпрос задълбочено и че ще бъде прието законодателство по този въпрос, което ще е от полза за потребителите и за селското стопанство. Трябва да има по-добра информираност за опасностите от ендокринните нарушители. Благодаря, господин Реали. Има думата. Благодаря. В качеството си на председател на секция НАД искам да благодаря на нашия колега Брайан за отличната работа. Докладът е доста балансиран. Искам да благодаря на професор Мантовани също, който му помогна все е, компетентни е, вещи лица по е, този доклад. Брайан предлага е, много добър доклад, защото става дума за сложна тема. Въпреки сложността, той намери правилните решения. Не трябва да забравяме, че от това е, зависи нашето здравеопазване, индустриалното, е, индустриалната иновация и така нататък. Да не говорим, че от това зависи и отношението на ЕСЕ с трети държави. Затова нека да благодарим на Брайан. Всъщност Брайан се е основал в доклада си върху днешните научни изследвания и техните резултати. Така че по този начин премахваме всякакви конфликти по отношение на някои ендокринни нарушители и следователно голяма част от нас ще гласуваме за този доклад с убеждение. Господин Дуфит, благодаря, госпожа председател. Аз също имах удоволствието да участвам в работата на проучвателната група. Трябва да подчертая, че работата от Брайан и Бокони е на много високо ниво. Става дума за много конкретен научен въпрос, който не можем да игнорираме. Искам да напомня, че в човешкото тяло има жлези, има хормони, всички те са свързани в една цялостна система. Ендоктрината система функци... ръководи функционирането на тялото ни. Трябва да държим сметка за храната, която приемаме. Трябва да знаем как да се защитим. Обхвата на това становище отива много по-далече. Не бива да се ограничаваме само до един доклад. За това искам да помоли економическият и социален комитет да създаде една постоянна група, която да се занимава с тези въпроси и всяка година да предлага информация, която отчита промените в системата, тъй като става дума за храните. Някои от фирмите в хранителния сектор действат много по-бързо от нас. Но тук става дума за проблем, който е от същата величина, като този за климатичното изменение. Благодаря на всички, които работиха в проучвателната група. Благодаря, господин Пил. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика за отличното становище. Както казаха и други колеги, това е много сложна тема. Аз през последните 20-25 години съм се натъгвал на нея, така че ние трябва да сме непрекъснато бдителни. Особено се радвам, че Брайан постави въпроса за а, продуктите, които се внасят от трети държави и не са достатъчно безопасни. Това трябва винаги да го имаме предвид, особено когато внасяме нови, по-интересни продукти. Важно е да се побери дали има някакви вещества, които водят до нарушаване на ендокринната система. Мисля, че трябва да се обърже въпроса с целите за устойчиво развитие, тъй като ми се струва, че в никоя от целите не е посочен въпроса за ендокринните нарушители, а това е сфера, в която трябва да бъдем особено бдителни. Благодаря много. Давам думата на докладчика, за да отговори на направените коментари. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Направо се изчервих толкова комплименти получих. Но, както беше казано от един от изказалите се, всъщност много хора работихме заедно. Е, и действително колегите много ми помогнаха. Е, знаехме, че трябва да се постигне някакво равновесие и всички се включиха. Нещо, което значително ми помогна. Миндалгас е, изигра много важна роля в работната група. Говорихме и за финансирането, и за принципа за предпазливост. включихме думата plausibly, т.е. доколкото е възможно, или е, доколкото може да се счита за вероятно. Е, защото има неща, които от началото се считат, че има опасност да са вредни, но все още няма пълна сигурност. И за това искахме да включим тази а, дума, защото знаем, че азбеста, ако беше забранен още при първите съмнения, щяха да бъдат избегнати изключително много смъртни случаи. И така, а, знаем какви са опасностите, също времено искаме и е, промишлеността да се развива добре. Марици Реал спомена и е, продуктите от трети страни, нещо, което беше споменато и от Джонатан Пил. Действително, трябва много внимателно да следим темата. Бона изигра много важна роля в работната група. и ни помогна да не пропускаме някои важни елементи. Не, не мисля, че може да има постоянна работна група, но все пак мисля, че е, темата не трябва да е, я изпускаме от очи, защото те първо ще има развитие в областта на ендокрините дисруптори това, което Джон каза за устойчивото производство и е, за внимателното наблюдение, коментарите му са изключително актуални, действително. Сега това е, е последното становище, е, което е изготвено в този комитет. Макар, че казвали и ви някой какво ще се случи в страната ми, но нека да кажа, че искам да благодаря и е, за помощта, която получавам от колегите от е, е, самото начало. От 2002 година съм тук и получавам само уважение и конструктивно сътрудничество от всички, от секретарията и от колегите. С никой не съм се скарала, работил съм отлично с всички от различни политически групи по някой път може да сме съгласни само по три елемента от много, но сме готови да седнем, да разговаряме, да преговаряме, да намерим компромисни. Благодаря на всички за начина по който работим тук. Very kind words. Много мили думи. Благодаря ви много за това, че изготвихте това прекрасно становище. Виждам, че сте подали някои изменения. Има ли възражения срещу предложените изменения от страна на докладчика? Не. В такъв случай, моля, гласувайте по становището. Okay, so now we can close the vote. Край на гласуването. 171 гласа за, един въздържал се. Поздравления! С това приключихме работата си по становището, но трябва да одобрим някои от направените промени. Основно защото колегата Габриеля Бишев има друг проект – и искаме да й пожелаем успех и се надяваме, че той ще бъде е, действително е, така успешен, така, както и работата и в комисията. Господин Ръбке замества госпожа Бишев като член на бюрото на Европейски економически и социален комитет. Дорте Андерсен замества господин Фаленкамп, който е подал оставка в, на неговото място в бюрото. Господин Рапке замества госпожа Бишов и като член в групата за връзка между Европейския економически и социален комитет и гражданското общество. Няма възражение, одобрена. Е. Замества я също и в кръглата маса Европейски съюз Китай. Нямате възражение. Приема се последната промяна госпожа Ангарур замества госпожа Бишев като член на панела за процедурните правила. Одобрено е. Благодаря ви много. Благодаря за активното участие в пленарното дни заседание днес. С това приключихме работата си. Следващото пленарно заседание е на 15-16 май в сградата Шарлеман. Прекрасен ден ви пожелавам. Благодаря на секретарията, благодаря и на преводачите. Приятен ден на всички!